Thank you, friends, for being here. Благодаря ви, че сте тук, колеги. Започваме веднага с точка четвърта от дневния ред. Координация на системите за социална сигурност. Надявам се, че всички вие ще се опитате да участвате в тази важна дискусия. Първо ще дам думата на господин Балас, който е докладчик. Имате думата, Гиом. Merci beaucoup, madame la présidente, euh, mes, mes chers collègues. Уважаеми колеги, откакто ми беше възложено да изготвя този доклад, аз преди всичко искам да посоча, че е, се срещнах с различни е, хора е, и проведох различни разговори, също така с синдикатите, с представители на правителството, с представители на предприемачите. Бях дори в Берлин в същата конфигурация на дискусията и проведох дискусия с много представители на правителството, но също така и с Синдикалната конфедерация и представители на работодателите в Брюксел и в Страсбург. След това аз изготвих това първо предложение за доклад, което сега искам да покажа, да представя пред вас и ние започнахме да работим с докладчиците в Сянка и бих искал да се срещна с докладчиците в сянка с всеки по-отделно, за да видя какви са техните впечатления. След това ще проведем първата обща среща, за да можем да отбележим напредък в рамките на нашите възможности и е, също така в съвета се работи по същата тема. Държавните и правителствени ръководителите съвсем не са безразлични към тази тема. Предложението на комисията през декември 2016 година иска да се спре на а, мобилността на хората предвид загуба на права в Европа. Това засяга Европейския съюз, но Исландия, Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария също. И е, всъщност става дума за социалната закрила на тези лица, докато те е, когато те е, отиват по друга юрисдикция, различна от тяхната национална. Става дума за хармонизация, някои съжаляват, някои е, са доволни, но всъщност това е координацията, която ни заминава днес. На първо място Европейската комисия внася е, промени в координацията във връзка с е, осигуровките за безработни. Това е всъщност е, най-голямата грижа на работниците. Е, що се отнася до е, предоставянето на осигуровки за безработица, когато става дума за работа в друга държава, това са 16 дни и всъщност се увеличава срока от 3 на 6 месеца в предложението на комисията да се даде възможност за всяка държава да отиде до края, ако желая по отношение на безработицата. Аз е, подкрепям това предложение и е, аз е, предлагам да се направи това до крайния срок. Комисията иска да увеличи шанса на безработните да намерят работа. Има връзка между времето на изплащане на осигуровките и времето за търсене на работа. Става дума за активно търсене на работа и трябва да се използват всички средства. По въпроса за тотализацията на осигуровките за безработни, мога да кажа, че е, държавата членка трябва да е, отчита е, периода, който е завършен в друга държава, да речем 3 месеца. Това е предложението на комисията. Иначе държавата Жанка, където лицето е работило преди това, трябва да изплаща осигуровката. Също така трябва да се визират и компетентните органи на държавите членки. Аз Настоях на факта, че тотализацията е в основа на това законодателство, както беше направено предложение от парламента миналата седмица във връзка с рестриктивни мерки. За това аз искам това да се сведе до период минимален от един месец за изплащане на тези осигуровки. Разбира се, това не трябва да намалява мобилността на работниците с мерки, които излизат извън рамките на разумното във връзка с системата за социална сигурност. Третата тема, позволявам си да поставя акцент тук, защото малко обсъдихме тази тема между нас. Искам да посоча, че за много от работниците е, е много важен граничния аспект. Това са гранични работници. И е, това, което предлага комисията е държавите, държавата членка, където лицето последно е работило, трябва да изплаща на тези работници осигуровки за безработица, ако лицето е упражнявало дейност по отнош... през 12 месеца. И тази държава, е, където лицето пребивава, е, трябва да е, лицето пребивава постоянно, а под 12 месеца, където лицето е работило. И изглежда легитимно, че държавите, които изплащат осигурителни вноски, трябва да изплащат такива вноски за безрабо... такива осигуровки за безработица. Но това, както посочва комисията, има практически трудности, административни, от езиков характер и също така във връзка с публичните националните органи за безработица. Да речем, представете си, някой работи повече от 12 месеца в дадена страна, е, и може да отговори на искането във връзка с търсене на работа, също така надзор е, върху е, това дали той търси работа в страната, където той работи, но всъщност той живее в друга страна. Той трябва редовно да отива пред органите по безработица, там където той работи, но не пребивава постоянно, което създава социален проблем, а също и езиков проблем и а, очевидно има и а, правни спорове. Той може да бъде изправен пред съд, не владее езика и за него ще бъде много трудно да защити правото си. Ние можем да разберем предложението на комисията, не го поставяме под въпрос, но трябва да предвидим практически инструменти, за да има добра сътрудничество между административните органи и а, що се отнася до подобни мерки, проверки те да се правят в страната, където постоянно пребивава търсещият работа. Друга тема, която е сложна, защото съвета твърде бавно напредва по тази тема, е въпроса за дългосрочната безработица и е, всъщност е, не толкова за безработица, колкото е, изплащане на осигуровки по болест. И аз бих искал комисията, административната комисия, знаете, че това е орган, който се занимава само с координацията по социалната сигурност, да работи по-активно с социалните партньори и ми се струва, че социалните партньори е, трябва да сътрудничат с тази комисия, също така с е, професионалните организации, т.е. Е, лицата, които ползват такава отпуска по болест, също така и с здравноосигурителните каси, за да може да се разработи списък с съответни застрахователни услуги. Аз искам да кажа, че това не е само бюрократичен акт, но ми се струва без да се дискутира с социалните партньори, това би било твърде опасно. И е, също така предложението на комисията, свързано с правораздавателната практика на Европейския съд е, във връзка с е, социалните осигуровки. Аз е, искам, разбира се, да отбележа тази практика, но смятам, че Европейския законодател трябва да кодифицира е, решенията, които в момента са постановени от Европейския съд. Европейската юриспруденция е, играе голяма роля, обаче трябва да не забравяме и законодателя, съвета или парламента и не ми се струва, че нашата роля не е днес да кодифицираме тези решения, въпреки че тази правораздавателна практика се взема предвид стандартизация des procédures. Комисията трябва да стандартизира процедурите във връзка с формата и съдържанието на преносимите документи във връзка с социалната сигурност, също така да се определи е, условието, при което се предоставят тези документи и също така оспорване на документите, ако държавата, където работи лицето, ги оспорва. Трябва да засилим сътрудничеството между компетентните органи и е, разбира се, трябва да се предвидят по-кратки срокове за отговор. Сега са твърде дълги тези срокове и аз мислям, че липсата на отговор, което не е нормално, трябва да е, води до е, промяна в компетенциите на тези компетентни органи и а, е, наистина трябва а, е, наистина запитващият орган, който е компетентен в случая, да вземе мерки. Не трябва да има правна празнота, защото това създава правна анархия. И е, накрая трябва да се осигури оптимизиране на обмена между административните органи и закрилата на европейските граждани. Трябва да се създаде електронна мрежа, да се свържат органите за социална сигурност, така както е в Белгия, това е модела на банка Кафур е, и също така електронна карта и европейски номер за социална сигурност. Това също са предложения, е, защото е, това се подкрепя от комисията и като цяло трябва да се модернизират документите електронните документи. Когато бях в Варшава, в Берлин, бях контролиран и мога да ви кажа, че има единство поне по една точка и това е точно тя. Ние сме в 21 век и не можем да продължим в Европа да поддържаме документация, която не е електронна. Ça това ще затрудни контрола, ще увеличи административната тежест, така че трябва да преминем към модернизация. Аз смятам, че е важно да се изяснят приложимите правила към командированите работници, минимален период на командироване, също така преносим документ преди начало на командироването, също така и независимите, самостоятелните работници и лица, които извършват много дейности. Предлагам също едно изменение на разпоредбата, която е предвидена, за да се избегнат практически трудности, такива каквито се предлагат свързани с предложението на комисията и това са практически трудности, свързани с езика, с правомощията и така нататък. Са, що се отнася до социалните вноски, които се предвиждат при командировани работници и изпълняване на някои дейности, аз предлагам изменение 104 и е, всъщност е, предложението е, е да е, се предвиди прак, от който е, социалните вноски да се калкулират. Има най-различни тълкувания по тази тема в момента. Изменение 25 също искам да внеса пред... изменения в член 16, където държавите членки могат да се съгласят с дерогацията тъй като този член в момента се предлага е, дерогация за 24 месеца период на командироване и ако държавите членки желаят, могат да сключат е, споразумение за общ режим за социално покритие за е, командировани работници и лица, изпълняващи много дейности, за да може да се предвиди по-голяма социална защита. И е, всъщност е, за момента е, правната основа е, съществува за командированите работници, но това е на билатерална основа. Е, ние естествено трябва да повишим тук социалната закрила и опита на държавите членки може да бъде много полезен. Целта на този регламент е да се засили социалната сигурност и аз не бих искал тази система да аз искам тази система да отговаря на исканията на държавите членки. След това е, изплащането на е, е осигуровки за деца. Е, е, тук трябва да се вземе предвид страната, в която родителите работят. Има система на индексация и е, това е свързано с мястото на пребиваване на децата. Трябва да се създаде една система, която е различна от сегашната, твърде бюрократична, така че е, да можем да имаме добра практика и в това отношение. В заключение искам да посоча дискусията по преразглеждането на този регламент е, е да е, избегне социалния туризъм, е, измамите и скрития протекционизъм. Ние имаме проблем. От една страна има редица държави, които обвиняват други държави, че практикуват социален туризъм. Е, всъщност е, това е много неприятно за хората, които трябва да работят и от друга страна много често се налагат мерки, които не са контролни мерки, и е, много често тези пък държави се обвиняват в протекционизъм, социален протекционизъм. Ние трябва да напуснем тази позиция. Аз не вярвам, че е, има е, противопоставяне между север и юг, изток и запад. Днес е, трябва да създадем добра система и този доклад може да бъде малък принос. Е, трябва да се защити мобилността на работниците и мисля, че точно това отговаря на европейския дух. Благодаря. Thank you for this. Благодаря ви за уводните думи, господин Балас. Сега ще помоля колегите да се опитват да се вместват в по две-две минути и половина. Така ще имаме възможност и да обсъдим въпроси, които не сме обсъдили първоначално достатъчно задълбочен. Първо, ще дам думата на господин Шулце. Господин Шулце, две-две минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Искам първо да благодаря на докладчика за някои много положителни моменти в доклада, например цифровизация с цел по-добър контрол, както и по-гладко функциониране на системата за социално осигуряване. Координирането на системите за социално осигуряване е един от основните елементи на функциониращия вътрешен пазар. За това не бива да има празноти в нормативната уредба, не бива да има неясноти, не бива също така да се предоставят и погрешни стимули за злоупотреби с социално-осигурителните ни системи. Няколко конкретни въпроса. Първо, прехвърляне на правото на обещетения за безработица. Не би следвало срокът да е прекалено дълъг. Трябва да е приспособен към реалността. Нерядко хората си търсят работа първо по интернет и след това се местят там, където са си намерили работа. Не мисля, че когато се удължи срокът за прехвърляне на правото за ползване на обещетения, има по-голям шанс човекът да си намери работа. Още едно, един спорен момент отнемане на правото на обещетение за безработица. Лицето трябва да е работило поне 3 месеца в определена държава членка, за да получи там право на обещетение за безработица. Това според мен е разумно, тъй като службите се нуждаят от известно време, за да калкулират сумата на обещетенията. Друг важен въпрос са пограничните работници – Комисията предлага правото на обещетение за безработица да се получава там, където лицето работи. Скептичен съм, тъй като при пограничните работници е почти невъзможно да се извършва контрол. Друг много важен въпрос е достъпът на неактивните граждани на Европейския съюз до плащане придобивки по социалното осигуряване. Подобно право, право за неактивни лица, които не разполагат с достатъчно собствен капитал и нямат здравна осигуровка е една добра идея. Тя е залегнала и в практиката на Европейския съд. Следващ момент са обещетенията при болест. Трябва да има общо европейска такава система, но тя може да доведе до проблеми. За това трябва да видим дали не може да се надгради над законодателството за обещетения при болест. Индексиране на детските надбавки е друг момент от доклада. Важно е да говорим по въпроса. Трябва да има индексиране на размера на детските надбавки в зависимост от държавата на пребиваване на детето. Така ще има равнопоставеност. Трябва да обмислим също така поне въпроса за клауза за възможност за държавите членки да въведат подобно индексиране на детските надбавки в зависимост от местопребиваването на детето. В много държави членки се обсъжда този въпрос. Мисля, че той трябва да се уреди и от Европейския съюз. Благодаря. Хелга Стивенс, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Искам първо да благодаря на докладчика, който наистина е извършил много работа във връзка с тази толкова сложна тема, това толкова сложно досие. Аз мисля, че чрез цифровизацията се създават шансове, които трябва да използваме и тук трябва да посоча, че според мен е много ценна идеята да се противостои на социалния дъмпинг. Е, измамите с е, удостоверение А1 се увеличават и държавите членки не трябва да приемат подправени такива удостоверения. Освен това, срокът от две години може да се съкрати, като командированите работници могат да се ползват с пълна защита в Фер... Фламандия. В Фландрия се губи по този начин конкурентна позиция. Две години в строителството, например, това е твърде дълъг период и малко е свързан с командироване. Това подкопава принципите на вътрешния пазар и точно това трябва да предотвратим. Искам да посоча, че свободното движение е един от основните принципи на Европейския съюз, създава благосъстояние. Ние трябва да защитаваме вътрешния пазар, но ни е необходимо взаимно доверие между държавите членки и трябва да се посочи, че днес до някъде липсва това доверие. Най-добрият пример за това е Брекситът. Координирането на системите за социални сигурност може да бъде важна крачка към засилване на доверието. С задоволство мога да отбележа, че комисията тук ще вземе необходимите мерки за борба с социалния туризъм и всъщност не трябва да се засягат лицата, които плащат редовно своите данъци. Социалните права трябва да бъдат укрепвани и те не могат просто да бъдат присъждани без условия аз мисля, че лицето трябва да е работило поне 3 месеца преди да е, му бъде предоставено правото на обещетение за безработицата, тъй като лицето не е имало никакви контакти преди това с страната, която го приема. Индексирането на детските надавки не трябва да се включва в предложенията, така чух ние трябва да си зададем въпроса дали е, обещетенията за безработица могат да се удължават и изнасят, дали това е, създава наистина работни места. Аз бих е, подложила това на контрол и мисля, че не е уместно сега да говорим за европейски за Европейска карта за социално осигуряване или Европейски орган за безработицата. Твърде рано е да говорим за това. Аз искам от е, докладчика да работи по ясен текст, без задни вратички или неясноти в текста, така че да не се позволява погрешно толкуване. Това е нашата отговорност като законодател и аз съм готова да работя твърдо за това. Благодаря, госпожа Харкин от Алте. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Благодаря и за добрите разисквания. Няколко конкретни момента. В изменения 5, 6, 7 и 55 до 61 Докладчикът очертава някои нови въпроси, свързани с координирането на социалното осигуряване. Много интересни предложения, но очакваме и предложението на Европейската комисия за електронната социално-осигурителна карта и за Европейския социално-осигурителен номер. В изменение 39 се предвиждат нови задължения също така. По този начин бихме могли да изпреварим предложенията на комисията, които очакваме, които упоменах току-що. Um, exportability of employment Прехвърлянето на правата на обещетения при безработица. Докладчикът не подкрепя подкрепя срока от 6 месеца с възможност за неговото удължаване. Според нас, предложението на комисията е по-балансирано, по-голяма степен се основава на фактите и предоставя повече гъвкавост на държавите членки. По въпроса за сумирането, докладчикът предлага срокът за сумиране да се намали от 3 на 1 месеца. Според нас срокът от 3 месеца е по-съразмерен, но можем да обсъдим въпроса, да видим дали имаме пресечени точки. Що се отнася до измененията за командироването? Някои от тях са доста широко обхватни. Бе постигнат добър компромис тук в комисията. Освен това, в момента текат и тристранните разговори. Не бива да изпреварваме изхода от тристранните разговори и помирението. Например, като заличаваме препратката към 24-те месеца. По въпроса за пограничните работници. В някои от измененията, като че ли се въвежда предложението за мълчалива юрисдикция, мълчалива компетентност, като, например, в изменение 13. В изменение пък 38 се въвежда идеята за мълчаливо отричане. По въпроса за неактивните лица, не на нас се пада задачата, както каза докладчика, да кодифицираме съдебната практика на Европейския съд. Това е вярно но комисията предлага само възможност на държавите членки да подпомагат. Пълното заличаване, според нас, отвежда твърде далеч. Дългосрочните грижи. Съгласна съм с принципното предложение за координирането на системите за дългосрочни грижи в контекста на мобилност в рамките на Европейския съюз. Не бива при това обаче да се нарушава функционирането на системата за координиране на социалното осигуряване. Различните държави членки имат различни системи за подпомагане при болест в натура или в, с пари в брой. Така че не знам дали има нужда от отделни разпоредби по този въпрос. Докладчикът говори и за още нещо, именно социалния туризъм. Какво показва реалността, според мен? Това явление не е много широко разпространено, но се възприема по различен начин. На нас се пада задачата да затворим всякакви налични вратички които могат да дадат възможност за социален туризъм. И така и ще противодействаме на начина по който се възприема той, като широко разпространено явление. Благодаря, Габи Цимер. Благодаря. Извисоко оценявам работата на колегата Гион Балас. Подкрепям предложението му в качеството на докладчик в сянка от името на нашата политическа група. Има някои въпроси, които трябва да бъдат обаче доразгледани. Как гледам аз на измененията, внесени тук в нашата комисия, ще ги разглеждам през призмата на правото на социална закрила. Това е за мен основният момент. Всички граждани на Европейския съюз, независимо от това къде в Европейския съюз се намират, трябва да се ползват с социална закрила и здравна застраховка. Освен това, не бива да се губят права или да се ограничават. Първо по по-леките въпроси семейните и детските надбавки и тяхното индексиране. Нито комисията, нито докладчикът са за индексирането на тези надбавки. Подкрепям тази тяхна позиция. Доколкото знам, въпросът е много спорен на ниво съвет. Ние подкрепяме позицията на докладчика. Бе казано вече не малко и за дългосрочните грижи. Съгласна съм с онези, които казаха, че този въпрос трябва да е уреден в главата за здравната застраховка. Освен това, ни е необходимо и ясно определение на понятието грижи. Освен това, трябва да има и приложение, в което да са описани различните системи в държавите членки. Трябва да участват и съсловните организации, както и социалните партньори. Не е необходимо този въпрос да е уреден в отделна глава, може да бъде уреден като отделна придобивка по социалното осигуряване в глава първа. Някои държави предоставят подпомагане в натура, други с пари в брой. Трябва да решим как да подходим към тези разлики. В някои държави членки, например в източна Европа, системата за грижи и здравно-застрахователната система са коренно различни. По въпроса за командированите работници, не трябва според мен да има препратка към директивата за командированите работници. Социалното законодателство и трудовото законодателство са две различни области. Ако те се обвържат, няма да има повече яснота. Затова в регламента не бива да има препратка към директивата за командированите работници. Социалните измами напълно подкрепяме подхода на докладчика, именно да се подхожда сериозно към това явление. В рамките на 15 дни, според нас, органът към който е отправено искането трябва да е в състояние да предостави необходимата информация. Ако не го направи, то с компетентност в това отношение следва да разполага запитващия орган. Това е в интерес на засегнатия работник. Срокът на командироването и промените в него – по този регламент. Съгласни сме с предложението, но според нас срокът трябва да е 6 месеца. Към момента той е 24. Според мен този срок трябва да въжи не само за самостоятелно заети лица, но и за лица, работещи по стандартни трудови правоотношения. Обещетенията при безработица – според мен този въпрос, както и въпросът за социалната закрила на неактивните лица, ще са основните два въпроса, по които ще има спорове. Въпросът за това какъв е срокът за прехвърлянето на право на обещетение при безработица. Според нас срокът трябва да съответства на целия срок на получаването на такива обещетения. Не знаем обаче дали обхватът по член на 16 е достатъчен, за да се гарантира пълен достъп до предложения за обучение. Сумирането в компетентната държава членка. Трябва да направим така, че още от първия ден на трудовото правоотношение работещото лице да се ползва с съответните права. Има и още нещо, което ще ни занимава в бъдеще. Също сме против кодифицирането на въпроса за со... плащанията и придобивките по социалното осигуряване за неактивните лица. Но в държавата членка на пребиваване засегнатите лица трябва да имат адекватна здравна застраховка. Това са основните въпроси. Всички останали ще обсъдим допълнително с Геом и докладчиците в сянка. Джин Ламберт. I thank, thank you and thanks also to the, the, the rapporteur for, for, for this report. I want to... Благодаря. Благодаря на докладчикът за доклада. Няколко коментара имам. Това са теми, които обсъждаме в нашата група, не само за е, времето, по което е работил съответното лице, за да се отрази общото законодателство, но и от кога се е, отчита този срок, за да сработят системите за трансфер защото когато а, периодите на работа са много кратки, тогава трябва да помислиме как а, това ще се отрази на правата на лицето да си а, насложи тези периоди. Първо трябва да спазваме принципа за равнопоставеност и тук имаме е, е, въпроси за това дали да се е, кодифицират реченията на съда. Някои от решенията, примерно, не се позовават изобщо на основните директиви. Въпроса как се дефинира економически неактивно лице, поне в предложението на комисията, рискува да се отнася за твърде много хора, които нормално нямат проблеми в системата, като пенсионери, например, научни работници и така нататък. Така че предпочитаме да си остане съществуващото положение, а не да се приема предложението на комисията. Но разбира се, ще чуеме вашите доводи. Поне за момента не считаме, че съдебната практика осигурява достатъчно стабилност или това, което осигурява, не върви непременно в посоката, която ние искаме и не смятаме, че е в полза на европейските граждани. Въпросът, който бе повдигнат за до, семейните добавки, детските добавки. Тук е, бих е, коментирала това, което споменаха и колегите – а именно как е, обществото възприема този проблем. Защото тук е, има твърде много митове, изкривявания и лъжи. И Марио Харкин е права, че е наша работа да преодолеем това да се обърнем с лице към реалността и да попълним е, празните места. Защо и да сме сигурни, е, че тези празни места обаче е, се отразяват върху системата. Има политически групи, които твърдят, че това не е така, но трябва да, да го установим. Много работа е свържена в това отношение, свършена в това отношение в страните членки от към това да се отчете реалността, а не да само да си представяме какво е. После дългосрочните грижи. Там има известни притеснения за тези, които ги осигуряват. Някои е, хора могат да изпаднат е, е, през мрежата в такъв смисъл. Тук бихме искали да, да обмислим въпроса. После, достъпа за помощи при, е, безработ... Е, при уволняване или безработица 3 до 6 месеца е, срока за нас така има проблеми с това как се развиват тия помощи във времето. После предложенията за картата за социална сигурност, за нас това е преждевременно предложение. Председателката прекъсва ораторката. Четири минути сте говорили. Добре, благодаря. Някой от Европа а, за свобода и пряка демокрация тук ли е? Не. Госпожа Жоел Милян има думата от Европа за нации и свободи. Благодаря. Нека да отдам дължимото за извършената работа на докладчика, макар че не споделяме всички виждания, включително и по някои принципи. Много е сложна тематиката. От десетилетия се обсъжда тази тема. Социалната Европа Европа на нациите бе изградена реално на системата на Бисмарк за социалната държава, която се е развила по различен начин във всяка отделна социална държава. И ние всички е, съответно спазваме международните договорености в тази е, сфера и, и системата върви добре. За да се изгради една унифицирана система, да, разбираме, че за мобилността това е необходимо. Ние обаче навлизаме в е, е прерогативите на субсидарността, защото социалната политика все още е в е, първомощията на националната държава. Много, много е сложна тематиката. 300 хиляди са неактивните лица, милиони са безработните в трансграничните райони, е, над 100 милиона. После не става дума само за лица, които са в състояние на инвалидност, а за лица, които се дължат, се, имат нужда от дългосрочна грижа. Така че тук трябва да се задем въпроса как лица, които не допринасят системата, могат да се възползват от възможностите за обгрижване на социалната система за соци... системата за, за картата също не сме много за, защото има възможности да се е, фалшифицира тази сметка, е, тази карта, извинете. Тук също се поставя и въпроса за свободата на лицата. 12 член също не сме за него защото тук се подкопават принципи от директивата за командированите работници. Там добре беше описан въпроса за това с какви права се ползват работниците, когато работят в друга държава. Благодаря госпожа Моран Шартие и чувате другите имена. Месье Мартин, мистер Ленерс и then myself. And can we, yes, we'll put up Mr. Dan, Madam Ранке and then we close the list. And... С това приключваме списъка. Госпожа Моран Шартие има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо. Благодаря на докладчикът. Огромна е работа, много свързана с технически подробности и от ключово значение за изграждане на социална Европа, за която аз лично е, силно държа. Първо, Разглеждането на регламента за координиране на социалните системи е от ключово значение да се запази ефективната свобода на движение на работещите. Това е най-важно, защото това е в основата на Европа. Тоест, е, трябва да дадем възможност за по-лесно придвижване на нашите работещи, като разбира се, е, направим така, че да няма злоупотреби с тези системи. Три е, момента искам да очертая. Първо, е, борбата с фалшивите компании. Тук се създава възможност именно да имаме един добър инструмент за това. Това очакват и гражданите. Тук вече е въпрос и за нашата репутация. Благодаря на докладчиката, е, че е, се съгласява с тази теза. Е, после командированите работници и броя на месеците, които те трябва да са прекарали в социалната система на държавата, която ги е приела. Тук е, има две е, директиви и съответния регламент. Директивата за командированите, е, за която е, започнахме вече триалог. Става дума за подсилване на сътрудничеството между страните членки. Тук е, имам един малък въпрос към докладчика. Той знае, моята позиция. Става дума за тези 6 месеца в приемащата държава, за да бъдеш прият, е, признат за командирован. Така, съгласна съм, че трябва да има срок, но не съм сигурна дали 6 месеца трябва да е. Той трябва да поработим. И накрая изменение 24 за журналистите. Изключително е важно е, кореспондентите на европейските медии, които работят в други страни членки, това е много добре като постигнато. Тук е, не трябва да се прави объркване между е, място седалище, място където работят. Трябва ясно да се изчисти това сложно положение. Благодаря.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 Chciałabym także zwrócić uwagę na kilka kwestii, które budzą mój niepokój oraz sprzeciw. Когато родителите са плащали, правата им не бива да бъдат ограничени. После, периодът от 24 месеца и предложението той да бъде сменен. Този срок трябва да, е, е да отговаря на интересите на работещия. Е, в противен случай той трябва да иска пенсионните осигуровки от много страни. Тоест, 24-те месеца трябва да си останат. Това е мнението в парламента. Също съм против това да се ограничава мобилността. Примерно 6 месеца в приемащата страна. преди да имаш право на съответните права, когато те изпратят в командировка. Дефиницията за заместяемост или взаимозаместяемост. Само наето лице не може да е, заменя е, служител. Това е абсурдно и тази. Благодаря. Искам да поздравя докладчикът за извършената работа, за това, че отчете ред наши съображения, които за нас са важни. Две теми искам да коментирам. Първо, много държа на това, а именно положението на, а, граничните, на работещите в граничните райони. Естествено, страната членка, която е получила социалните вноски, би следвало тя да е тази, която после изплаща съответните помощи. Но трябва да отчетем е, особеното положение на работещите в граничните райони, които са много е, мобилни и които точно е, те изграждат Европа ежедневно, защото им се налага ежедневно да работят през границата. Тук трябва да си даваме сметка за трудностите, с които те се сблъскват. Добре е да погледнем малко повече в подробности тази тематика. Да ги направиме достатъчно независими в такъв смисъл. В Франция, примерно в моя регион, има много хора, които работят в Германия – включително и в е, техните публични е, служби. Тогава вече трябва да е, е възможно да, дали, да помислиме дали не можем да интегрираме трудовите служби, примерно в а, мой регион има много такива смесени а, бюра, френско-германски, не знам дали има сходни примери другаде. Тоест да им дадем възможност да създават а, така трансгранични мрежи. И още един коментар по въпроса за цифровизирането. А, Изключително ентусиазирана се чувствам от съответните предложения. Трябва да внимаваме обаче да не се получи дубликация, защото твърде много предложения има в момента и може би може да се получи е, дублиране. Господин Мартана има думата сега, две минути и половина. Съвсем накратко става дума за два въпроса, които искам да изпълня да отправя към господин Балас. Става дума за граничните работници. Аз живея в граничен район Савоя, близо до Швейцария и всеки ден има такива работници и въпросът ми всъщност засяга безработицата и помощите за безработица. Става дума за 12 месеца. Всъщност какво се предлага това законодателство на държавата, където постоянно пребивава лицето, но трябва, нека да вземем предвид Швейцария. Тя е част от шенгенското пространство, но не е част от Европейския съюз. И втория въпрос Става дума за този прак от 12 месеца, който ми се струва доста деликатен. Е, всъщност, ние не можем да оставим въпроса на работниците, те да избират осигуряването срещу безработица, което е, е най-благоприятно за тях. Всъщност, е, виждате за минута и 30 секунди два въпроса. Господин Ламерс. Ja, dank u, eh, dank u voorzitter. En eh, dank ook. uh... Благодаря, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на докладчика за извършената от него работа по тази тема. Това е предизвикателство което е заложено в този регламент. От една страна ние бихме искали да предотвратим злоупотребите и социалния туризъм, а същевременно е изключително важно да се погрижим за работниците в граничните региони, като упростим законодателството, така че да се ползват шансовете на граничните региони и да не се създават пречки. Аз наистина мога да подкрепя изцяло тази идея, особено което каза колегата Сандър. Като период сега се предвижда срок от 12 месеца от комисията, но въпреки това този срок е произволен. Може ли е, лице, което работи от 20 години в Нидерландия, плаща там е, своите данъци и социални осигуровки и отива за една година в Германия, изведнъж Германия отговаря за изплащане на обещетения за безработица. Трябва да видим по-скоро да предвидим създаването на една система, която да отговаря по-добре на фактическото състояние на лицето. В граничните региони би могло това да представлява стимул лицата да имат възможност за избор. И е, заграничните региони, по-скоро заграничните работници, това е изключително важно. Също така важно е и сътрудничеството на държавите членки в тази сфера, особено когато става дума за задължение лицето да търси работа. Ако лицето получава помощи за безработни в една страна, а в съседната страна има задължение лицето да кандидатства за работа, как е, ще се изчисляват е, тези обещетения за безработица. Е, например, в Нидерландия може да се работи на непълно работно време, в Германия обаче лицето може да работи само 15 часа повече към обещетението за безработица. И всъщност това може да създаде трудности. Госпожа Харт Харкин посочва във връзка с във връзка с картата за социално осигуряване да се предприемат стъпки. Ние обаче не трябва да утежняваме дискусията с тази тема. Аз съм съгласен. И последно индексиране на детските добавки и решения на Европейския със аз тук съм на различно мнение от докладчика и мисля, че трябва да обсъдим този въпрос в комисията. Danke, председател, искам да се спра на една тема, свързана с индексирането на детските добавки държавите членки смятат, че в момента могат да извършат економии в тази връзка, но искам да посоча две неща. Разбира се, една индексация да, би била е, нещо добро за лица, които живеят в страни, където е, стандарта на живот е по-нисък и съответно, където стандартът е по-висок, трябва да се изплащат по-високи суми. И наистина Мариан Тайсън е права, когато посочи, че не трябва да се занимаваме с тази тема индексиране на детските добавки. Това би означавало огромна бюрокрация. И това не е политика, която би създала доверие. Това е политика, която тича след фактите и вместо да се занимаем с тези факти, ние е, бихме загубили време за други неща, така че е, ние трябва да гарантираме е, равно третиране на работниците в Европейския съюз. Благодаря. Uh, и аз ще се изкажа за две минути и половина. <clears throat> Ако ще се уреждат в отделна глава дългосрочните грижи, то наистина трябва да сме наясно с обхвата на тази разпоредба и с определението на понятието. Най-важните въпроси са тези свързани с ежедневните грижи и личната асистенция. Не трябва да има преносимост на допълнителните права, свързани с ежедневните грижи и личната асистенция. Това не са права, които могат да бъдат прехвърлени към друга държава, без от това да се стигне до много високи разходи за съответния държавен бюджет. Освен това, много Важен е според мен подходът на господин Балас по отношение на кодифицирането на съдебната практика. Важна е позицията му за социалния дъмпинг и економически неактивните лица. С това изчерпахме списъка на желаящите да се изкажат. Pani Przewodnicząca, ja chciałam prosić o zorganizowanie kolejnego spotkania e, na temat koordynacji. Госпожа Язловецка. Нека организираме още едно заседание, посветено на тази тема. Трябва да си отделим повече време, тъй като досието е изключително важно. Ще бъдат внесени много изменения, ще бъдат поискани много промени, ще бъдат направени много нови предложения. Днес имахме само по две минути за изказване, което е недостатъчно. Нека си отделим повече време за подробни дискусии. Добре, ще видим кога и под каква форма ще я проведем, но и аз смятам, че темата е изключително важна за нас. Изключително важна е в дългосрочен план, но и с оглед на предстоящите европейски избори. Няколко минути сега за представителя на комисията. Е, е, Благодаря много на господин Балас, е, на докладчика и на всички, които се изказаха. Искам съвсем накратко да посоча, че това, което е окорашаващо при това досие е от момента, когато господин Балас започна своята работа, имаше редица публични изслушвания и ние виждаме един широк консенсус по предложението на комисията. И аз бих не искал Искам да кажа, че е, става дума за абсолютно споразумение, това, което се предлага от докладчика и политическата група, но мисля, че е много възможно да се постигне бърз напредък. От тази гледна точка аз бих искал да подчертая това, което вие вече знаете, че съвета също напредва глава по глава и че скоро е, има един частичен е, общностен подход по две глави и е предвидено на последната среща на на следващата среща на съвета по социални въпроси през декември да се открие нова глава и всъщност е, това подкрепя и работата на парламента. Ние бихме могли да започнем тристранните срещи е, в първото три месече на следващата година. Това е много добра новина за приключването на това е, досие. Както посочиха всички, това досие е много важно, защото наистина става дума да се опроси мобилността на работниците без те да губят права е, да могат да упражняват своите права и да се е, предвидят необходимите инструменти за администрацията, така че да може да се бори срещу измамите. Аз мисля, че тези цели се споделят от всички и комисията наистина е, трябва бързо да напредне по това предложение. Благодаря. Благодаря ви. Ще изготвим нов график. Надяваме се, че провеждането на още едно заседание няма да доведе до промени в графика, с който разполагате за крайния срок за проекто доклада и крайния срок за внасянето на измененията. В момента, в който намерим удобно време за още едно заседание, удобно за всички, които нямаха възможност да се изкажат днес, ще ви уведомим. Господин Балас, какво смятате вие? Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Аз искам да посоча, че подкрепям предложението. Ако, разбира се, не можем да намерим време за нова среща, бих бил много щастлив. Ако не, аз съм на разположение е, на докладчиците в сянка на групата. Е, разбира се, е, можем да дискутираме с вашата група, тя е доста голяма и също така с Комисията по социални въпроси и заетост. И как да се каже, не трябва да се дава примат на докладчиците в сянка. Според мен това е съвсем логично господин Кюрел, като представител на комисията, е, знае много добре е, следното, че е, що се отнася до различните миноритарни мнения, трябва да се вземе предвид, че предложението на комисията се движи в центъра на нашия днешен дебат. Това не е грешно, въпреки че господин Кюрел мога да кажа, че е, парламента ще е, извърши напредък по тази точка и е, трябва да приключим бързо този дебат с няколко точки. Искам да започна с социалните европейски служби, които споменавам в текста. Става дума за законодателен текст. Искам да посоча следното в случая, че не можем всеки път, когато председателя на Европейската комисия обявява нещо много важно, европейските трудови инспекции, например, това е нещо много важно и е, да не смятаме в такива случаи, че не трябва да се говори по тази тема. Парламентът е, трябва да се занимава с такива теми. Ние е, трябва да. Е, изпълним с живот думите, които звучат като празни думи сега в е, ушите на нашите граждани. И е, мисля, че трябва да подкрепим социалния имидж на Европа. Е, европейските социални служби по труба трябва да бъдат е, споменати, включени в доклада в подходящ момент. По вашия въпрос във връзка с Швейцария, аз е, говоря за АМФ, така, или по-скоро за Международната организация по труда. И, е, разбира се, има печалба за някои страни във връзка с е, социалното осигуряване. Е, става дума за 600 милиона евро, които трябва да се включат в тази система и мога да посоча, че Швейцария е изцяло засегната от координацията на социалното осигуряване в Европа, както Лихтенштайн и Норвегия. Е, сега по въпроса за е, граничните работници. Благодаря е, госпожа Сандърс, че споменахте това. И сега въпросът беше дали днес има съответни предимства за командированите работници, които да могат да сезират социалните служби, не само на територията, на която работят. Аз е, е, нямам е, в момента такава идея, но я смятам за много добра. Ние трябва да я проучим. И е, след това виждаме, че има различни позиции сред всички тези предложения на комисията или пък е, моите предложения. Някои е, и, искат да подкрепят моите предложения, например, за е, износ на правата за осигуряване при безработица или пък, що се отнася до удостоверение А1, е, други пък имат е, точно обратни позиции. Разбира се, има и предложения, които излизат извън рамките на политическата група. Е, те са свързани с националния характер, с средата, в която работят хората. Така че тук ще трябва да намерим необходимия път. Наистина предложението на комисията може да синтезира някои теми и аз казах, можем да постигнем напредък по въпроса за цифровизацията. Чух казаното госпожа Харкин по тази тема, че не трябва да се добавят е, неща днес е, допълнително. Е, и единствения проблем е, че не знаем много добре е, какво представлява ССИ, е, дали става дума за данни само. Днес е много важно и за това аз ще взема един пример от бългийската система, която включва цялата информация днес, така че наистина ние можем да разполагаме с пълна информация на административните органи. И тук в Европейския съюз трябва да създадем една платформа, която да се използва е, добре. Е, очевидно е, не става дума да се е, омъртвява системата за социална сигурност, а тя трябва да се адаптира по въпроса за е, е, дългосрочната безработница. Има различни противоречиви предложения. Е, срещнах се с представители на синдикатите, е, също така и в е, дискусията по този доклад. Синдикатите са за такава глава. Аз много се вдъхнових от тяхната позиция и всъщност това трябва да се свърже, трябва да се разгледа в отдална глава. И всъщност партньорите би трябвало да обърнат внимание на това. Аз съм а, открит към дискусия по тази тема. Искам да приключа с въпроса, свързан с индексацията и с а, кодификацията. Кодификацията. Съвета не подкрепя кодификацията днес. Аз мисля, че можем да констатираме това, можем да разберем това и е, съм чувствителен към аргументите, които се посочват тук, че тази кодификация днес трябва да се вземе такава каквато е и това вече ще създаде редица проблеми. Е, аз е, съм готов за всякаква дискусия по тази точка, но аз не виждам как е, можем да направим частична кодификация по тази тема. Мисля, че това ще бъде трудно и е, трябва да дадем възможност на законодателя изцяло да изпълнява своята роля. По въпроса за индексацията е, казахте, че аз не съм говорил по тази тема, но аз говорих по нея. Е, всъщност няма предложение на Европейската комисия по тази тема, затова малко е засегнат. Има някои държави, които днес биха искали подобна индексация. Но това е по-сложно, защото когато обсъждаме индексацията с държавите членки, ние си даваме сметка, че много често става дума за по-малко плащане за нещо ефтино, но това включва и други ефекти, да речем държави, родители, които работят в други държави, имат дете, има и индексация на семейните помощи, но пък има и други тежести, които не се вземат предвид в нас настоящия случай. На мен ми се струва, че днес една индексация би била скъпа, бюрократична и малко ефикасна. Е, така че аз не виждам днес е, интерес, е, който да излиза извън рамките на предложението на комисията по тази тема. И е, не искам сега повече да навлизам в е, предложенията, които бяха направени, е, освен тези, които коментирах. Аз е, съм отбелязал всичко, което беше казано. Ще се срещна отделно с всеки от докладчиците в сянка. След това ще имаме общ дебат, който ще започне от месец януари. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря ви. Днес определено нямахме достатъчно време. До сега не сме имали достатъчно време да обсъдим тази тема в по-широк формат. Затова ще помолим секретарията да намери възможности за последващи разисквания ще го помолим да насрочи следващо заседание по тази тема, колкото се може по-скоро. Но за целта ще трябва да се направят промени другаде. Няма промени в сроковете, които сме определили. Крайният срок за внасяне на изменения е 10 януари. Измененията ще бъдат разгледани на 21 и 22 февруари. Докладът ще бъде прият в нашата комисия на 19 юни. Това е предложеният към момента график. Приключихме по тази точка. Преминаваме към точка 5. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Давам думата на докладчика господин Ролен. Merci, Présidente. Je ne pense pas, mais je vais quand même le faire, qu'il est euh, utile de... Благодаря. Мисля, че е добре да напомним, че ракът е основната причина за смъртност в Европейския съюз. Не е, е инцидентите на работното място. Ракът. И той е свързан с а, е, а, е, работното място. Всеки ден а, умират хора от рак, причинен от е, фактори, свързани с трудовата им заетост. И за това е, бе решено да се отвори отново, отново досието, за да се подобри директивата. Е, целта, както каза госпожа Тайсен от комисията, е няколко, е, е да се ограничи експозицията на работещите на подобни опасни вещества. Има вече и нови научни е, открития и технологии, които позволяват да се стигне и малко по-далеч. Тоест, да се създаде е възможност за постоянно преразглеждане на съответните инструменти. Това е идеята на комисията и надявам се, че не се бъркам в това отношение. Абсолютно се съгласявам с е, е обосновката при първото преразглеждане, където е, нашата, нашия председателка беше докладчик. Значи научна точност, да се базираме на данните на научния комитет, амбиции, т.е. да бъдем достатъчно амбициозни за опазване на здравето и прагматизъм, за да отчитаме доколко економически и технологично могат да бъдат постигнати нашите цели и то посредством споразумения, съгласие на социалните партньори Имаше предварителна консултация, има съответните препоръки от научния комитет и от консултативния комитет и комисията съответно е, е използвала тези данни при новото си предложение. Подкрепям голяма част от е, предложенията на комисията, но имам и няколко изменения за по-добра защита на работещите – е, най-вече по отношение на многопростъдните ароматни въглеводороди и отработените газови от дизелово гориво. По отношение на многопоръстените ароматни въглеводороди, аз ще ги наричам с съкръщението им ХАП или МАБ на, МАБ на български. Ние сме съгласни, че трябва да има една гранична стойност за експозицията трябва максимално бързо да свърши работата в това отношение комисията. Също предлагам да се е, увеличи е, анализа и наблюдението за въздействието на обработените газове, защото е, Става дума, че не само е, многопръстените въглеводороди, които съдържат бензоапирен, са, причиняват рак. Има много други, които също Причиняват рак. Що се отнася до отработените газове от дизелово гориво, там имаме много твърдо позиции. В изложението на мотивите комисията е решила да не предлага преразглеждане на тази тематика тук и за което аз съжалявам. 3,6 милиона работещи потенциално са изложени на тези обработени газове в Европа и хиляди губят живота си всяка година поради е, тези е, фактори. Затова не смятам, че трябва да губим време и предлагам е, отработените газове да се включат в приложеното е, поле на 15 микрограма на кубичен метър. Примерно това е мярката, която ще бъде прията в е, Германия тази седмица. За мен е, това е едно много сериозно предизвикателство и следва да бъде отчитано. Също искам да очертая два други момента. Превенцията и контрола. По всички въпроси, кога, които се отнасят за здравето, за мен първото, основното е превенцията. И то благодарение на ред е, разписани вече правила. Иначе нищо друго няма много смисъл. И има споразумения с социалните партньори и дружествата могат по-добре да бъдат наясно с съответните вредни елементи и, и инструментите, които им позволяват да намалят е, експозицията на работещите. В такъв смисъл съм за споразумението НЕПСИ или други подобни споразумения между социалните партньори, защото това дава възможност сериозно да се намали прага на експозиция. Става дума за едно, за споразумението НЕПСИ, което може да бъде модел на други подобни които се отнасят за здравето. А що се отнася до хората на място, дружествата, работещите, изключително е важно да има проактивна позиция в защита на здравето. Всички печелят от това. Работещите са по-добре защитени, предприятията работят по-добре, а също така и са в е, по-добри е, позиции да, се, да, да дадат предложения, които са, са, отговарят на реалността. Също властите трябва да могат да извършват контрол в съответните предприятия, като това няма за цел единствено да се налагат санкции на тези, които не спазват. Трябва да се разбере защо имат подобни неспазвания – и да се разпишат мерки за именно за е, малките и средни предприятия в това отношение. Добре, контрола може да има и санкционираща функция, но това трябва да дойде чак накрая. По-скоро трябва да има усилия за информираност и за това, за помагане на предприятията да се грижат по-добре за работещите. Благодаря на всички. Е, смятам, че още в първия е, тур на нашата работа с Марита беше много удачен. Смятам, че и в момента ще можем да направим много конкретни предложения за здравето на работещите. Благодаря. Благодаря, господин Ролан. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, за да вземат отношение по това, което казахте. Първо ще се изкажа аз. Благодаря ви за много добрия доклад. Мисля, че натрупахме много полезен опит по време на работата по първата група от вещества. Натрупахме много познания по тези вещества, както и опит с това върху какво трябва да се съсредоточи комисията, за да постигне възможно най-добри резултати. Напълно съм съгласна с господин Ролан за това, че отработените газове от дизелови горива трябва да бъдат включени в приложното поле. Съгласен съм също така с господин Ролан да използваме елементарните въглероди като маркер, тъй като той обхваща всички по-стари форми на дизелови горива, които са най-опасни всъщност. Такова е и предложението на комитета 100. На базата на неговите предложения мисля, че трябва да обсъдим и граничните стойности за азотните оксиди като допълнителен маркер за отработените газове от дизелови горива. Така ще можем да обхванем и по-съвременните форми на такива горива. Отново ще се основем на становището на 100. Комисията не го е публикувала все още, въпреки че работата по него е приключила. Всички становища на този комитет, според мен обаче, трябва да бъдат публикувани. Трябва да сме единни по този въпрос. Трябва да се публикуват и унези становища на този комитет, които бяха публику... изготвени, извинете, по време на комисията Барозо. Това е в интерес на прозрачността и обществеността. В рамките на това преразглеждане на директивата няма да можем да решим този проблем, но принципно ще трябва да го решим, тъй като той е важен и за бъдещето на комитета. Доколкото знам, не са му възложени други проучвания – предстои да бъде реорганизиран този комитет. Неговата работа е много важна за нашата парламентарна комисия и за парламент. Ако ще се реорганизира комитетът, то не бива да се губи в резултат от това експертен опит. Не можем, например, да говорим за граничните стойности за дизела, без да се основаваме на неговите заключения. Още веднъж благодаря на господин Ролан за доброто предложение и за предложението да включим дизела в приложното поле. Госпожа Макинтайр. Um, госпожа Макинтайр не е тук. Госпожа Стивенс. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа от името на госпожа Макинтайр, която днес не може да участва. Приветствам внасянето на втората серия от изменения. Благодаря на докладчика за проекто доклада. Граничните стойности, предложени от комисията, са резултат от дългогодишна усилена работа, включително и под формата на оценки, оценки на пригодността. Предвиден е много стабилен процес за определене на граничните стойности, така че те да са основани на факти, са размерни, постижими и измерими. Предприемането на действия за намаляване броя на смъртните случаи в резултат от експозиция на канцерогени, мутагени и други вредни вещества по време на работа е много важно. Освен това, контролът върху подобна експозиция е и част от ефективното управление на риска. Трябва да се постави акцента върху добрите практики при проверките. Важно е също така да признаем ролята на добри практики, като тези установени по линия на споразумението с социалните партньори в рамките на изпълнението на директивата за канцерогените и мутагените. Изключително е важно да се разработят такива политики, че да се упражнява контрол върху всички видове експозиция, така че те да бъдат сведени до минимум. Ще трябва експозицията да се управлява така, че да се управлява рискът. Винаги трябва да се свежда до минимум експозицията стойностите трябва да са по-низки от граничните стойности, заложени в законодателството. Държавите членки трябва да насърчават дружествата, бизнеса да се стремят към максимално ниски стойности, но не можем произволно да определяме толкова ниски стойности, че да не можем да ги реализираме. Всякакви нови предложения за промяна в граничните стойности трябва да са обект на строга оценка. Освен това, всякакви предложения за включване на други вещества в списъка по директивата също трябва да са обект на строга оценка. Ето защо съм малко загрижена във връзка с предложението за гранични стойности за отработените газове от дизелови двигатели. В предложението си комисията реши да отложи включването на дизела в приложното поле на текста по практически съображения. Освен това, СЦЕОЛ, научният комитет, установи, че постановяването на такива гранични стойности в момента не е приложимо, но може би ще можем да намерим практическо решение – Парламента трябва да изиска от комисията да продължи работа във връзка с дизела, да установи дали трябва да се постановят нови гранични стойности. Трябва да помислим за осъществимостта и съразмерността, ако ще въвеждаме ефективни, постижими гранични стойности. Благодаря още веднъж на докладчика. Ще внеса изменения, които отразяват позицията на моята група. Thank you, Mr. Господин Калве Жамбон. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на испански, след като имам възможност. Ние с господин Ролян така се състезаваме. Como групо Алде. Вече от доста дълго време го правим. Изказвам се в качеството си на докладчик сянка на групата на либералите. Нека първо отдам дължимото на свършената вече работа. Както тук в нашата комисия, така и в Европейската комисия. Предложението на комисията според мен е много добро. Докладът на господин Ролан го досъвършенства и ни отвежда според мен в правилната посока. Удовлетворен съм от това, че комисията поде инициативата. Съгласен съм с залегналите в текста цели, както и с обосновката. За това съм и оптимистично настроен. Още по време на работата по първата група вещества постигнахме добри резултати. Оптимист съм и по отношение на текста на господин Ролам по втората група вещества. Не бива обаче да морализираме, прекомерно да изтъкваме етичния аспект, когато става дума за такива теми. Разбира се, трябва да постигнем подобрения, но не бива да сочим с пръст работодателите, да твърдим, че те на всяка цена искат да навредят на работниците си. Нищо няма да постигнем с това. Никой не желая съзнателно да вреди на други хора. Става дума за силно специализирана тема. Едновременно с това трябва да се постигне и баланс, когато работим по нея. Много бързо се развиват технологиите, за това този законодателен акт ще трябва многократно да бъде преразглеждан в бъдеще. Съгласен съм с председателката ни за това, че комитети, като тези, за които говори тя, трябва да извършват проучвания. Лош знак е, че не им се възлагат такива. Трябва да се поустановят реализуеми гранични стойности. Освен това, постановяването на гранични стойности е и до голяма степен свързано с напредъка при технологиите за измерване. В момента има много добри технологични възможности за измерване, което трябва да бъде взето предвид. Трябва да възприемем рационален подход, основаващ се на принципа на предпазните мерки. Не бива на всяка цена да полемизираме или произволно да определяме гранични стойности. Най-малко от преждеговорившите говориха за социалния диалог, което е уместно, Онези, които проявяват най-голям интерес към опазването на общественото здраве, са именно социалните партньори. В малките и средни предприятия самите им управители, предприемачите са изложени на същите вещества, на които са изложени работниците им. Затова не бива да квалифицираме едната страна като добра, а другата като лоша добре е при всички положения да се заложи на социалния диалог. Така ще ни е и по-лесно да намерим златната среда. Подкрепяме някои от предложенията за изменение на господин Ролан, но по други въпроси, като отработените газове от дизелови горива и още някои, ще внесем свои изменения. Групата на либералите винаги е била конструктивна. Ще подходим конструктивно и по този текст – и в името на конструктивността. Разговаряхме с докладчика и с профсъюзите. По въпроса за дизела, мисля, че ще са ни необходими допълнителни разяснения от комисията, за да можем да си създадем представа за това какъв да е обхватът на текста и какво можем да постигнем сега и какво евентуално в бъдеще ще трябва да знаем и какви са възможностите ни в зависимост от съответните дизелови двигатели. Благодаря на господин Калвен Шамбон, господин Лейярик. Мерси, мадам ла президент. Благодаря. И аз искам да изразя съгласие с експозета на господин Ролан и да поздравя за работата много е важна тя, защото в преразглеждането на директивата е добре да се включи и дизела. Не следва да пренебрегваме въздействията върху здравето на 19 милиона работещи, които потенциално са изложени на въздействието на отработените газове. Решението да се изключи дизела Първото съображение е, че новите модели коли не замърсяват чак толкова, но опитът показва, че всъщност можем сериозно да се съмняваме в това. После бензопирена е само едно от вариантите на категорията на ароматните въгле, въгр, въглероди. И има много други, които включват в, са включени в анализа на токсикологичните агенти. Освен това, тук става дума е, не само за вдишване, но и за поемане на вредните вещества през кожата. За това е необходимо да прилагаме и принципа на предпазливост. Той така е водещ в целия текст. Всичките е, различни вещества, които са изброени в текста, всъщност фигурират и в исканията на Европейската конфедерация на профсъюзите. А, също и медицински работници, които а, са изложени на медикаменти, които също имат отрицателно въздействие. Благодаря на господин Роля за това, че застъпва именно принципа за предпазливост, формулиран в изменение 18. И също факта, че припомняме, че трябва в регулярен план да се ревизира настоящия текст, така че да могат да се отразят всички нови научни становища от научната общност, медицината, а и мненията на профсъюзите. Напълно съм съгласен с сложения акцент върху елемента превенция и необходимостта от контрол. Накрая, мисля, че би било полезно да упоменем и бъдещите работи върху веществата, увреждащи репродуктивната система, защото тук става дума за бъдещето на човешкия вид. Трябва да се следят съответните научни достижения и е, мненията на научния комитет. В такъв смисъл, може би е необходимо да направим едно изменение, за да подсилим текста в това отношение. Благодаря. Thank you. I'll give the floor to Karim. Благодаря ви, Карима, Карима Дели. Благодаря, госпожо председател. Господин Ролан, добър ден. Благодаря за е, работата ви. Нека да кажа съвсем простичко. Благодаря ви за работата, защото тук е, става дума за много съществени е, неща. Що се отнася до отработените газове от дивезелово гориво, е, тук ще трябва да коригираме огромната липса на е, смелост от страна на комисията. В приложение 1 комисията изключва от предложението на зелените, а и аз, ние бяхме подали е, ред е, изменения в първата фаза на обсъждане на текста е, за дизела. Комисията не си дава сметка какво послание изпраща с тази си постъпка. Ние доста говорихме за темата Дизелгейт. И ето тук в това предложение бихме могли да направим нещо. И в такъв смисъл ви поздравявам, господин докладчик. Смятам, че Европейската комисия трябва ясно да си даде сметка какво точно прави. Също е, има си достатъчно цифри. Е, колкото и да е ужасно, всяка година, скъпи колеги, всеки европеец е изложен на въздействието на отработените газове. 19 милиона работещи са изложени в още по-голяма степен по силата на работата си. Тези е, отработени газове и съответните съставки от тях са категоризирани като сигурни канцерогени, невероятни. И комисията отново се включва в цялата тази тематика на Дизелгейт и то по един скандален начин. Защото потребителите, гражданите, всички работещи, ние сме в обединени от това, че от една страна ни подават неверни е, данни, от друга страна, че сме изложени на тези отработени газове. И не мога да разбера кога ще се събуди най-вече Европейската комисия. Е, кога? Какво чакате? Да стане драма както с е, азбеста? Какво точно чакате? И за това, господин докладчик, вярно, Дизела е само една малка част, малка съставка от експлозивния отровен коктейл, на който сме изложени в момента, но се надявам, че в новия тур на преговорите парламентът ще бъде на висотата на своята отговорност и ще подадем е, изменения, които да ни дадат възможност да е, реагираме достатъчно енергично срещу е, един агент, който си е ясно класифициран като отровен. Тук става дума също и за веществото бисфанол А. Второ изменение, което ще подадем е да се отчита необход... нуждите на подложените на риск, особено на бременните жени и необходимостта за закрила на ембрионите. За това предлагаме гранични стойности за експозиция, включително и за дизела. Примерно в е, Нидерландия има дори и по-низки стойности, приети от е, Германия. И също така трябва да ви кажа, господин докладчик, че не може да бъде пренебарегнат този доклад. Ако искате е, и комисията, и Европейския парламент – да вдъхне ново доверие на Европа в ролята и на защитаващите гражданите, трябва да бъдем още по-амбициозни по отношение на закрилата на здравето. Това, че е, плаща на работниците си, не дава право на работодателя да ги трови. И е, социалните партньори трябва да не забравят, че да, в момента говорим за напредък в технологиите, естествено, но принципът на предпазливост не трябва да бъде замитан под чергата, защото той има отношение към здравето на хората. Хората не са опитни зайчета, те трябва да могат да си позволят да работят в нормални условия и след като са работили с химически вещества 10, 20, 30 години, да излязат в пенсия и да не се окаже, че им остават само 5 години да живеят, защото са работили в условия с химически продукти, които не им дава възможност да опазват здравето си. Е, именно това трябва да кажем на Европейската комисия, защото дизелът, мога да ви кажа, че започваме едва сега с борбата. Още много друго ще има. Благодаря, господин Ролан. Cannot... Благодаря ви. Не виждам представител на СПД който да иска да се изкаже? Не. Госпожа Мелан, ЕНС. Мерси, мадам благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Ролан за изготвени от него доклад. Искам да направя два типа коментари. Първо по формата. В началото е, комисията искаше да участва в изготвянето на досието, след това реши, че комисията не иска да даде становище, след това комисията по околна среда и публично здраве за е, втори път е, техния доклад беше отхвърлен е, при много недемократични условия, това би било жалко, защото става дума за взаимно допълване, което е важно. Но най-вече в първия ми доклад аз съвсем ясно внесох изменения във връзка с принципа за предпазливост, що се отнася до молекулите, които днес се намират в този втори вариант. Това може да изглежда смешно, ако темата не беше толкова важна. Ситуацията наистина е много тежка и аз съм очудена, че ние говорим за дизела, въпреки че всички вещества са канцерогенни, Днес ние много често сме свидетели на професионално обословени ракови заболявания и очевидно ние плащаме със здравето на хората. Преди около 50 години имаше наистина респект от страна на предприятията. Днес е, минималните стойности е, се спазват, тези е, гранични стойности обаче трудно могат да се спазват и за това често не се спазват. И мога да кажа, че е, или трябва да имаме защита като преди, или предприятията трябва да затворят врати. Ако няма истински контрол, ние не можем да напрегнем по тази тема. И най-вече, е, ако предприятията извършват нарушения, друг проблем възниква пред работниците – и е, той се прибавя към другите им проблеми. Е, виждат се, че е, се размиват техните права, що се отнася до е, е, вредните вещества, до е, контаминацията и е, всичко това в един момент, в който се признават е, професионалните заболявания. Обаче е, това създава наистина много проблеми и аз мисля, че тези хора, които са изложени на токсичност, токсични вещества трябва да могат да упражняват правата си. И ние трябва възможно най-бързо да идентифицираме канцерогенните молекули не само при дизела, при условия, където това може да се направи. Става дума за широко разпространени токсични вещества и които всъщност въздействат върху хората, не само в рамките на професионалния им живот. Мисля, че да искаме да направим много неща много бързо ни излага пред риска да не работим в интерес на работниците. Аз е, се надявам е, е, че господин Ролан ще се опита да приложи прагматичен подход. Казвам това с цялата любезност към него. Благодаря. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Thank you very much, Chair, uh, and... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин Ролан за отличния проектодоклад. Той се основава на вече постигнатото от вас, госпожо председател, по време на работата по първата група вещества, уредени в тази директива. Директивата може да окаже голямо въздействие. Към нея има приложения, разписващи процедура за участие на научните среди, социалните партньори и държавите членки – това е четири етапна процедура. Първо има допитване до социалните партньори, след това излизат резултатите от научните проучвания, провеждат се тристранни разговори, прави се оценка на въздействието, комисията излиза с правен анализ и едва тогава излизаме с законодателното си предложение. По време на работата по първата група вещества – която вече официално бе одобрена от парламента и ще бъде и официално одобрена от съвета след седмица. С задоволство отбелязахме, че парламентът се придържаше към процедурата, която очертах до тук. Преминавам към онова, което искаме да постигнем, резултатите. Планът ни подлежи на промени. Инвестираме много ресурси, искаме да постигнем конкретни резултати, но трябва да работим поетапно. Разделяме веществата на групи, по които работим по-отделно. Някои са разочаровани, тъй като мисля, че по някои вещества трябва да работим по-отрано. Но нямаме друг избор, освен да ги разделяме на групи и да работим по групите по-отделно. Когато в обхвата на текста се включват вещества, образуващи се при процеси, то тогава автоматично възниква необходимост тези вещества да бъдат заменени. По директивата не са предвидени компромиси в това отношение. Ако се включи някакво вещество в директивата, то работодателят автоматично е задължен да го замени с друго. Трябва да предвидим такъв строг процес, за да знаем какви са ефектите и какво трябва да измерваме. Вие спазихте този принцип, както в първия си доклад, така и в настоящия. А що се отнася до конкретните вещества, високо оценяваме точното описание, което давате на процес. По въпроса за отработените горива от дизело, отработените газове, извинете, от дизелови горива – излезе научният комитет с заключенията си. Те са публично достояние. Казвам това, за да няма недоразумения. Констатациите от научните проучвания са ориентирани към стандарти, стандарти за двигателите – тези ограничения се съдържат, както в констатациите от научните проучвания, така и в резултатите от консултациите с социалните партньори. И това ще затрудни комисията, затрудни ни при работата по тази директива, тъй като не можахме да постановим измерима стойност в зависимост от различните видове двигатели. Затова това и решихме да не включваме дизела в настоящото предложение. Проявяваме голям интерес към по-нататъчна работа по тази тема. Ще ви подкрепяме в работата ви. След приемането на вашия доклад ще установим диалог с съвета, за да видим как да подхождаме и в бъдеще. Комисар Тисен, както и цялата комисия, проявяват голяма воля за стабилно предложение, което да съдържа измерими стойности. До голяма степен споделяме вашата позиция. Според нас докладът ви е много добър. Благодаря. to next. Oui, euh, mais quelques éléments, mais très très rapidement. Je pense... Съвсем набързо. Аз мисля, че тази тема в известна степен е лесна. Лесна, защото нито една от групите няма различна амбиция във връзка с тази тема. Всички ние искаме предприятията да продължат да функционират, като запазва здравето на своите работници. Наистина това е сложно, защото ако се вземат предвид комплексните технически теми, ние не можем да елиминираме тая комплексност. И е, разбира се, е, дизеловите отработени газове са изключително важни за хора, които са експонирани на тях. Проблемът е много голям. Аз избрах да е, консултирам различни мнения – по елементарния въглерод и мога да кажа, че това, което е важно, да имаме възможност да въведем гранични стойности, които да предпазват хората и това да се направи интелигентно и прагматично. По въпроса за новите двигатели, аз мисля, че се прави голям напредък, но ако новия дизел двигател не създава проблеми, аз мисля, че ние бихме могли да а, кажем, че той ще функционира добре. По другите вещества, а, наистина а, има някаква страст да се виждат, да се търсят още повече вещества. Обаче трябва да напредваме умно, стратегически и сериозно. И аз залагам на една логика на постоянно преразглеждане на тази директива. И е, аз мисля, че е, това, което мога да кажа за а, медицинските работници, разговарях с тях, те казват, че това е нещо невъзможно. Значи, това са хора, които се грижат за раково болни и се излагат на опасност предвид продуктите, които използват при това лечение. Е, има и въпрос за малките и средни предприятия. Това е важен въпрос и малките и средни предприятия не трябва да бъдат е, упреквани, че предпазват по-малко своите работници. Обаче тук трябва повече методология, повече съпътстващи мерки, за да могат е, да се да може да се помогне на малките и средни предприятия, които не са в същата ситуация като по-големите предприятия. И е, това, което каза Карима и други участници в нашата среща е много важно и не трябва е, да изчакваме хората да се пенсионират, тогава се проявяват ефектите от е, тази експозиция трябва да се вземе предвид и економически аспект. Имате предвид економическите разходи във връзка с е, лечението на болестите. Те са ужасно високи. И освен това, е, различни са и стойностите в е, държава, държави членки. Мога да кажа, че ние имаме изкривяване на конкуренцията, така че трябва да се играе по едни и същи правила. И мисля, в заключение мога да посоча това, че е, договорът е, или по-скоро е, споразумението, за което говорим, по него може още да се направи. Трябва да се предвидят отделните елементи и ако направим това, наистина ще предотвратим много други проблеми във връзка с предприятията и в други сектори. Е, ние е, бяхме изпреварили закона и нека сега да е, направим необходимите стъпки за адаптация, отколкото с едно законодателство, което е лошо адаптирано. Така че е, за мен беше удоволствие да изслушам вашите изказвания. Очаквам с нетърпение да започнем отново работа. Аз мисля, че това е нещо, което ще продължи. Ще има нова глава, други глави е, във връзка с преработката на тази директива и аз с много голям интерес очаквам следващата ни среща. Thank you, Mr. Благодаря, господин Роля. Това също е част от дискусия, която водим от години в нашата комисия, дали да се състезаваме вътре в Европейския съюз в посока по-низко заплащане и липса на е, споразумения за равноправие равно заплащане за еднаква работа. И при канцерогените е, отново е, поставяме този въпрос. Да се състезаваме ли в е, полза сваляне на критериите надолу? Да създаваме по-големи рискове за някои страни в някои страни членки и по-високи амбиции в други или да кажем ясно, че няма в Европейския съюз да се състезаваме в посока създаване на рискова среда за работа. Благодаря, ще продължиме работата си по тази тема. Срокът за измененията е 5 декември по обед. Ще разглеждаме измененията на 22-23 януари и ще гласуваме в Комисия по заетост 21-22 февруари до година. С което преминаваме, мисля, че Е, точките 6, 7, 8, 9, 10 и 11 е, освобождаване от отговорност е, за 2016 на агенциите. Отново, господин Рола, вие имате думата. Мерси, Андосики, техник Благодаря. Това в техническо отношение е много по-лесно. Става дума за освобождаване от отговорност за 2016 година. Това проект установище беше изготвено на база доклад на Европейската сметна палата. Няма да навлизам в детайли, но ще посоча някои елементи, които според мен са важни. Първо, с задоволство установявам, че Сметната палата посочи, че операциите са законосообразни и редовни във връзка с годишните отчети. Искам да подчертая важната работа, която беше извършена от тези четири агенции, които работят в специфични сектори. Тези агенции са тясно свързани с нашата комисия. Е, аз искам да ги окоръжа да продължат по същия път. Разбира се, е, те извършват различни дейности и е важно да можем ние да печелим от тяхната работа. Искам да посоча факта, че е, всички е, отчет, е, отчети във връзка с е, бюджета са приети, е, но пренесените кредити за поети задължения са доста високи. Освен това, искам да посоча, че има сътрудничество между различните агенции, което дава възможност за синергиен ефект и им дава възможност също за по-голяма ефективност. Искам да припомня, че нашата комисия преди няколко месеца прие три законодателни доклада във връзка с основателите на тези агенции. Това е нещо много важно. И това, което е още по-важно обаче, е тристранния принцип на тези агенции. Националните органи, синдикалните организации и организациите на работодателите в тези агенции е нещо, което е много важно. И по тази причина аз искам да посоча някои коментари на Сметната палата, техните заключения, които са насочени към подобряване на ситуацията във бъдеще. Надявам се, че ние ще можем да проведем конструктивен диалог, е, за да можем да постигнем възможно най-широко споразумение по е, освобождаването от отговорност на тези агенции. Благодаря. Сега давам думата на, докладчик, на докладчиците. Започвам с социалистите и демократите. Заповядайте. Took me a while, sorry. Um, thank you and thanks and това е господин Саймон. Благодаря. Поздравления за господин Рула за толкова изчерпателната му и отлична работа. Много сме благодарни всички. Той е удовлетворен, всичко изглежда да е напълно в рамките на закона и това е отлично. Ако мога съвсем набързо да коментирам казаното от господин Ролан, а именно да коментирам Европейската фундация, тя е отлична институция с 100% изпълнение – И моят опит, а, свързан с а, досиесата за особено уязвима заетост, беше изключително удовлетворителна. Общия бюджет обаче следва да отбележим, че 4,8% грешка в, економич... в е, териториалната е, кохезия е твърде висока. Би съгласна с докладчика в параграф 4 е, че не са необходими допълнителни механизми, просто трябва по-добре да се прилагат на съществуващите. Европейската фундация за професионално обучение, е, за сградата и в е, Торино. И аз скоро е, посетих този град, бях там на сватба. Стигнах и до едно друга сграда, която се нарича Универсо Бимбо, няма да коментирам, но проблемите с сградата на агенцията трябва да бъдат решени. После СДФОП, 99,4% изпълнение, което говори само за себе си. Отлична работа, от която ние се възползваме в парламента. И, и ОША също е, много висок е, процент на изпълнение. Не толкова висок, колкото през 2015, но така или иначе работят много стабилно. И ние можем само да бъдем доволни. Не мисля, че имам какво повече да коментирам. Всичко е много добре и докладът на докладчиката е много добър. You, uh, from... Uh, Благодаря. Докладчикът от ЕКР не е тук, май и няма друг, който да ги представя с което стигаме до АОД, двама докладчици там. Господин Селимович, имате дума за общия бюджет и за агенциите. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на докладчикът. Смятам, че много солидна основа за обща работа ни предоставя неговия доклад. Това е първо е, становище на сметната палата, което показва колко ефективни са коригиращите намеси от страна на комисията и на страните членки. Върви се в е, посока е, за коригиране на грешките. Всички области, които бяха очертани, подкрепят и другите предложения на комисията. Но тази тема смятам, за другите предложения, смятам да я оставим, за да я обсъдим тогава, когато е времето. Сега обсъждаме освобождаването от отговорност. Затова съжаляваме, че разходите за економ... европейска социална и териториално сближаване – особено за не най-развитите райони, все още а, показва твърде висок а, ниво на грешка 4,8%, който е далеч над прага за материална грешка за общия бюджет на Европейския съюз. Още по-голямо съжаление буди факта, че а, тези грешки се осъществяват на ниво страни членки, като се включват недопустими разходи или недопустими проекти и бенефициенти. А също и е, не най-маловажно нарушаване на законодателството за обществени поръчки. Освен това, една трета, т.е. 188% е, проекта са приключени тази година година и е, много малко са системите за оценка на резултат. Така че ние нямаме механизъм реално за на мониторинг на е, свършеното над 30% от проектите нямат индикатори или цели. Това не може да бъде достъпно, допустимо. Те е, практически не знаят. Ние не знаем как да, да ги мериме. Не, не можем да, да отчитаме за какво отиват парите наляти в системата европейските е, средства трябва да имат своето въздействие и трябва да имаме възможност да го оценяваме. Трябва да се наблюдава и нивото на плащане, свързано с изпълнението, не просто да се е, възстановяват е, сумите, би трябвало да има и упростяване и по-голяма прозрачност като следствие от това. За да не отнемам прекалено време, искам да очертая необходимостта да се подобрят системите за мониторинг, също да коментирам колко е, възмутително е, и неприемливо е състоянието на сградата на Европейската фундация за обучение и също да коментирам така безпокойствата ни по отношение на оперативната ефективност. Също и е, необходимостта да се прехвърлят средства към следващата година. Комисията трябва да има система за управление, която да е достатъчно изчистена и ориентирана към резултатите – агенциите е, са увеличили персонала си в сравнение с 2015, свързано и с изпълнение на новите им задачи. Това безспорно е разумно, но а, е, трябва да се преразгледа тази практика, защото а, е, ще има и въздействие на Брексит. Значи увеличават се задачите, увеличава се персонала, но от друга страна бюджета намалява. И особено не трябва да забравяме преместването на двете агенции от Лондон. Ще подадем съответните изменения. Благодаря на докладчикът за проекта за становище и очаквам едно плодотворно сътрудничество. Thank you. Madam Harkin, you will speak for Eurofound and OSHA. Благодаря, госпожа Харкин, СДФОП, ОША и още една агенция имате да коментирате. Благодаря, благодаря много на докладчикът. Е, съвсем накратко ще коментирам. Както казахте, напълно редовни са отчетите и на тази база ние изготвяме нашето становище. Отчертахте и колко висок е процента на изпълнение за трите агенции, т.е. те се справят много ефективно. За Европейската фундация е, и правилника им, там има проблеми от няколко години може би трябва да се споразумеем да поставим този проблем в окончателния текст. После имам един въпрос към докладчикът. Всяка година аз съм или докладчик в сянка, или изготвям становище и винаги говорим е, за това, че от една година до следващата се прехвърлят много е, висок, много средства. Винаги има съвсем основателни, добри, ясни причини, но ние винаги е, го коментираме с отрицателен тон. Та, принципа на годишно определяне на средствата не следва ли да бъде малко по-гъвкав по някакъв начин? Защото всяка година когато констатираме това и сме наясно, че агенциите, за да си вършат работата, трябва да прибягват до подобна практика на прехвърляне на средствата, би следвало да помислим за намиране на решение на, този проблем или поне да го коментираме така, че да не изглежда отрицателно. Thank you. We'll bring that, uh... Благодаря. Ще отчетем този коментар, когато обсъждаме агенциите. This... Няма представители на зелените. Джин, Джин Ламберт не е тук. От Гуе има ли? Не. Uh, EFTD had no shadows. ENF от е, останалите партийни групи няма че сянка. От комисията. Иска ли някой нещо да коментира? Не. С което да съобщя, пети е, измененията, 20 декември, 23 януари ги обсъждаме и на 19 марта ще гласуваме. През април ще бъде прият текста в пленарна зала следващата година. И сега стигаме до 12-та точка от дневния ред презентация на комисията, работен документ за е, заетост и социално развитие в Европа през 2017 година. Благодаря. Госпожо Кауфман от комисията имате думата. Thank you very much. Good morning. Um, I'm very pleased to be here. Благодаря. Добър ден. С, с удоволствие съм тук. Нека да се представя. Директор съм за заетост и социални дела в Генерална дирекция заетост от 3 години. Занимавам се и с координация на Европейския семестър, социалния диалог, а също и с работата на географското звено. Много се радвам, че днес ще мога заедно с моите колеги да е, представя доклада. Е, наричаме го ЕСТА, за английското съкръщение на заетост и социално развитие в Европа. Две нови, два нови момента има в доклада. Първо, е, сменихме появяването му. Той излизаше обикновено в края на годината, а сега е, вече го публикувахме тази година през юли защото става дума за структурни проблеми и е по-удачно е, да може неговите препоръки да се включват в инициативите за политики в е, достатъчно рано. Освен това, още един доклад, доклада за трудовия пазар, който из, е, излизаше е, в различно време, сега излиза през октомври. И един трети доклад е, е доклада за заетост. Вчера направихме презентация за това. Втората новина е, че до този момент нямахме едни обединяващи теми, а сега решихме именно такива да, е, да изберем такива. Сега темата, която е избрана е справедливост между поколенията Искахме просто да концентрираме вниманието на тази тема и да дадем малко а, фонови данни и анализи за формулиране на политики. Okay, so let me just briefly uh, provide you with a storyline uh, uh on this Esther. Uh, Нека сега малко да коментирам нашия доклад. Става дума за справедливост между поколенията. Гледахме тази тематика от различен ъгъл. Развитие на трудовия пазар и на социалната сфера. Там има известно подобрение. Вчера също сте чули при презентацията за другия ни пакет. След това Разглеждаме последиците, как се справят младите хора на трудовия пазар и проблема с миграцията, включително за доходи и за резултати от трудовия пазар. После Разглеждаме е, демографските промени. От една страна е, свързани с потенциала за бъдещо развитие е, и пенсионните системи, за да се запази нивото на стандартите. После е, въпроса за справедливо разпределение, как е, така се разглежда въпроса за това какво получават младите и какво получава по-възрастното поколение и погледнат е, с оглед на бъдещето, колко струва застаряването реално. Младите ще трябва да плащат е, повече, да работят по-дълго и ще получават по-малко като е, социални придобивки спрямо това, което получава по-възрастното поколение. Е, това, което се случва сега в трудовия пазар е, и пенсионната им система, тези две въздействия се подсилват и крайният резултат е и дори по-лош. Предприяти са някои реформи на пенсионната система – и в такъв смисъл става ясно, че трябва повече мерки за интегриране на хората в трудовия пазар, за повишаване на производителността и съответни политики. Okay, now I went too far. All right. So, Very quickly on the recent developments. Какво се случва в момента? Ключов слайд тук виждате от 2013 има подобряване на процента на безработицата на 0,8% годишно и 7,5% е сега безработицата в Европейския съюз е, равна на процента от 2008. Има, разбира се, и е, различия в различните страни. Е, Чехия е най-низко и най-високо е Гърция. Дългосрочната безработица също спада и то с много добър темп, макар че е така и от неизвестно време това да се случи. Well, well, sorry, we're not... Yeah, I think so. Do we want to... Yeah.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 положението в социалната сфера се стабилизира, дори леко се подобрява. Сил, силното материално бедност или лишаване се подобрява, ниска работна интензивност на домакинствата също се подобрява като показател броя на семействата под риск от бедност намалява. Ако сравним стойностите, когато бе започнат анализа, горе-долу сме сега на същото ниво. developments. Now, coming back to what, why do we have this topic? Защо включихме темата справедливост за поколенията? Виждате, от поколения се повишават жизнените стандарти винаги се смяташе, че младите ще живеят по-добре от нас, но в един момент стана ясно, че това развитие в положителна посока не може да бъде приемано за даденост. Кризата е, остави много хора е, в влошено положение, включително много млади хора. И младите в момента, младите пълнолетни няма да бъдат е, в толкова добро положение, колкото родителите им. Председателят на комисията Юнкер е, в е, речта си за положението на Съюза коментира тази тема. Затова следва да помислиме именно по темата справедливост за поколенията, защото кризата се отрази е, особено много върху младите, с огромна безработица сред тях, но се създава също и проблема с демографските раз, ситуация, което отново пада върху плещите на младите. Тук да си задаваме въпроса и какъв е потенциално е, възможностите на е, системите ни за социално благополучие за бъдеще. Това е свързано и с доверието в Европа. Няколко момента от е, данните за трудовия пазар и проблема с е, пенсиите и ще дам думата на колежката, която може би ще се справя малко по-лесно с слайдовете. По отношение на трудовия пазар, има разлика между поколенията, особено за тези, които току-що започват заетост и по-възрастните, младите имат сериозно бяха засегнати от безработица. Има. И това е разликата между младото поколение и по-възрастните се увеличи именно поради кризата. Става дума и за доходи, и за участие в работния живот, и за възможността да трупат умения а също и по отношение на това, кой колко допринася за, внася в пенсионните системи. Освен това, се поражда и въпроса за разпокъсаността на кариерата на младите младите между 25 и 39 е, е, са много повече изложени на по-кратки е, договори или стаж. Особено за младите това е много вярно. Това поражда и несигурност. При възрастните този показател е стабилен. После свръхквалифицирането младите са повече свръхквалифицирани, отколкото останалите. Нестандартна заетост, това също се наблюдава много повече при младото поколение. Временни е, е е, време на заетост, е, работа на половин работен ден и то не винаги по желание. И накрая неустойчива заетост, това също е проблем за младите. Е, всички тези неща будят загриженост, особено изключително широката употреба на временни трудови договори, защото това се отразява и в развитието на умения и в растежа на производителността. А, и до възможността да се допринася, а, да се внасят вноски в пенсионната система. И накрая, ако мога да коментирам, разгледахме прогнозите за демографското развитие за бъдеще. Ще има много голяма част от е, население, което не е интегрирано в трудовия пазар. А освен това и е, развитието на населението върви надолу за жени, за по-възрастни хора, за мигранти, е, включването в трудовия пазар в сравнение за щатите, например, там е, тенденцията е възходяща, докато при нас е, тя е доста ограничена като възможности за интегриране в трудовия пазар. Тоест работещото население в Европейския съюз намалява и това е сериозно предизвикателство. Сега давам думата на колежката да продължи с другата част от доклада. Hi everybody. So after... Добър ден на всички. След тези добри уводни думи и прегледа който направи колежката, ще се спра върху разделението между поколенията на пазара на труда и последиците му за младите хора. Ще очертая и евентуални мерки, както и ролята на разработващите политики. Разделението между поколението на паз... поколенията извинете, на пазара на труда има редица изражения. Преди малко видяхме една графика, на която бе показано, че се повишава разликата в заетостта. Разгледали сме процента на заетост сред няколко възрастови групи, които могат да бъдат разделени най-общо на две 25 до 39 години и 40 до 64 години. Поставихме акцента върху младите хора, като диапазона във възрастта бе заложен доста широко. Младите хора днес, зелената част на графика, работят по модели на заетост, подобни на тези в миналото. Виждате, че зелената линия тук не показва големи промени подобрил се процентът на заетост сред по-възрастните хора. Сред тях се наблюдава значително намаляване на разликите в заетостта. Данните показват, че младите хора са били най-силно засегнати от кризата от 2008 година насам. Сред тях заетостта е спаднала от тогава насам много по-силно, отколкото в други възрастови групи. Какво установихме по отношение на младите хора? Те са изправени пред значителни предизвикателства на пазара на труда, дължащи се както на структурни промени, така и на последиците от кризата. Като цяло положението на пазара на труда за младите хора е доста сериозно. То е съпроводено от увеличаване на броя на нестандартните трудови правоотношения. Кои са основните три вида подобни нестандартни трудови правоотношения? Това са временните работни места на непълен работен ден, постоянните работни места на непълен работен ден и временните договори на пълен работен ден. Тук виждаме данни за 2015 и 2016 година, за двете възрастови групи, за които говорих преди малко. Нестандартните трудови правоотношения са се увеличили и в двете възрастови групи, между 2015 и 2016. Онова, което Наистина прави впечатление, че броят на хората, работещи на временни договори, е почти двойно по-висок сред младите хора в сравнение с други възрастови групи. Виждате каква е разликата между синята и жълтата линия. Има и още нещо, което не е видно тук на графиката, но е важно и допълва данните, съдържащи се в нея, а именно, че броят на работещите на времени трудови договори не по своя воля е много по-висок сред младите хора, почти двойно по-висок, отколкото в други възрастови групи. Защо е важно това? Защото широкото използване на временни трудови договори може да се отрази отрицателно върху производителността тъй като по тези договори хората са по-малко стимулирани да придобиват по-специфични познания или да полагат повече усилия на работното си място. Временно наетите лица имат и по-малко възможности за обучение в сравнение с работещите на постоянни договори. Нестандартните трудови правоотношения обаче сами по себе си не са непременно проблем. Превръщат се в проблем, когато се свързват с ниско трудово заплащане, например. Тук виждаме каква е връзката между нестандартните трудови правоотношения и ниското заплащане. Синята линия показва броя на работещите по стандартни трудови договори, било то постоянни договори на пълен работен ден. А, с, а зелената линия показва броя на унези, които са двойно унеправдани, т.е. работят по нестандартни трудови правоотношения и получават ниско заплащане. Тези хора са работещите в така наречени несигурни трудови правоотношения. И двете линии ни показват какъв е делът на работещите с ниско трудово възнаграждение. Направили сме анализ на периода 2007 до 2014 за три възрастови групи. Установихме, че младите хора в много по-голяма степен взимат ниска заплата в сравнение с хората на средна възраст или по-възрастните хора. Освен това установихме и значително увеличаване на несигурните работни места между 2007 и 2014 за всички възрастови групи. Това увеличение върви ръка за ръка и с увеличаването на броя на нископлатените работни места. Какво положително послание можем да отправим обаче? Много по- Висок е броят на младите хора с несигурни работни места или получаващи ниски заплати, но броят на двойно неправданите хора, които работят при несигурни условия и получават ниско заплащане, е сравнително нисък в всички възрастови групи, които сме анализирали, което е нещо положително. Въпреки това, положението на младите хора на пазара на труда е много тежко и от него проистичат е, определено последици. Каква е първата последица? младежите работят в по-голяма степен при нестандартни трудови правоотношения, получават и по-низки заплати, което се отразява и на техния дял в е, приход, доходите от труд. Какви са тенденциите видни по тази графика? Да видим си зелената линия, която представлява младите хора. Тази част от графиката показва, че техният дял в доходите от труд намалява. За това има причини от демографско естество. Тоест, дължи се в промяната на броя работници и в средното трудово възнаграждение. Друга тенденция, която се очертава, е въздействието върху решенията вземани от домакинствата. Отлага се, например, раждането на дете или закупуването на собствен дом. По-младите хора носят по-малка економическа отговорност в домакинствата. Тази по-ниска економическа отговорност се дължи на няколко фактора. Първо, от 2000-та година насам младите хора с все по-дълго отлагат започването на независим живот. Все по-дълго живеят в дома на родителите си. все по-късно напускат младите хора родителския дом. Разбира се, има разлики в това отношение между държавите членки. От 2000-та година насам Again, with great жените все по-късно също така раждат деца. Между 2007 и 2014 година, освен това, Онези, които печелят а, дохода в а, домакинствата, все повече застаряват. Освен това, So they are increasingly все повече се увеличава броят на зависимите в семействата. Това са, например, деца или други. Увеличава се освен това и броят на унези, от които не зависят други хора в семействата, т.е. на хората, живеещи сами. Какво показва графиката? показва каква е връзката между броя атипични трудови правоотношения сред младите хора и възрастта, на която жените раждат дете. Има много ясна връзка в това отношение. Отлагането на създаването на семейство и раждането на дете има отрицателно въздействие върху процента на фертилността, върху устойчивостта на пенсионните системи, и други. И това показва колко са важни политиките по отношение на семействата. В заключение, след което ще дам думата на колегата Йорк, нека очертая няколко възможности за действие. Има няколко области, върху които може да се въздейства на политическо ниво, като например социалната закрила и социалния диалог. В своя доклад ние се съсредоточаваме върху важната роля на образованието и уменията образованието с течение на времето придобива все по-голямо значение. Увеличила се е разликата в заетостта между високо и ниско образованите хора, например. Поради промените на пазара на труда се изискват все повече умения от работниците. В резултат от това все по-голямо значение придобива високата квалификация. Младите хора имат повече стимули в това отношение, имат повече стимули да инвестират в обучението си, тъй като имат и по-дълго време за връщането на натрупаните така заеми. Много е важно и въздействието на родителите, що се отнася до продължаването на образованието на младежи. Инвестициите в човешкия капитал и равните възможности в контекста на глобализацията и технологичните промени са от основно значение. Това е заключението ни. So, good morning. Um, I will be very short. Uh, I will just ask the question. Добро утро, ще бъда съвсем кратък. Запитахме се какво е положението на младите хора на труда? Те са в изклю... Е, на пазара на труда, извинете. Те са в изключително неравностойно положение поради ред фактори, като например предизвикателствата, свързани с демографските промени. Тук е, голямата черна линия ни представя броя на населението в активна възраст. Червената линия представлява броя на активните лица, а зелената броя на процента на заетост. Има огромна разлика между активното население и населението на активна възраст. 70 милиона души от хората на активна възраст изобщо не участват на пазара на труда, не са активни. Тези хора са особено отдалечени от пазара на труда. За да гарантираме заетост, трябва да работим за това тези неактивни 70 милиона да започнат работа. Това ни разкрива редица възможности. Тук можем да направим две допускания за бъдещите дейности, които ще извършват неактивните сега лица – процентът на заетост, т.е. броят на активните хора на активна трудова възраст няма да се увеличи в бъдеще. Това е песимистичният сценарий. В миналото се наблюдаваше голямо повишение сред тази група а сега няма основание по този сценарий да се очаква голямо повишение. Има и по-оптимистичен сценарий за повече заети жени, както и за повече заети сред възрастните хора в резултат от придобиването на по-висока квалификация от по-високия образователен ценз на хората в бъдеще. До 2030 година по този сценарий всички, които са в състояние да работят, ще участват на пазара на труда. Има огромна разлика между оптимистичния и песимистичния сценарий. Разлика от порядъка на 30 милиона души. И виждате до какви промени може да доведе политиката, какво въздействие може да окаже тя по отношение на пазара на труда и повишаването на нивото на активност на него. Какви допускания можем да направим за нарастването на заетостта? В миналото тя бе около 1% годишно. Това нарастване бе около 1% годишно. Прекъсната бе тази тенденция най-вече по време на кризата. От 2013 година насам, след преодоляването на кризата, се върнахме на тази стойност от еднопроцентно нарастване на заетостта годишно. Преди 5 години никой не би го очаквал. Ако продължим с този темп, с растеж от около 1% годишно, ще изпълним целите на Европейския съюз за заетостта на 75%. Проблемите ще възникнат на малко по-късен етап, ако се реализира сценарият ниска активност на пазара на труда, то в бъдеще доста скоро няма да е възможно да нараства заетостта. Заетостта ще започне да намалява само няколко години след 2020 година като нарастването и всяка година дори ще бъде с отрицателна стойност. Дори да влязат повече хора на пазара на труда, заетостта ще може да продължава да нараства с по 1% годишно за още едва 10 години. преди 2030 година, около 2030 година, ще се стигне до песимистичния сценарий, до това, което се наблюдаваше преди 10 години ще има повече работещи хора. Но що се отнася до нарастването на заетостта, дори да използваме всички активни мерки на пазара на труда, ще бъдем в същото положение, при което сме се намирали преди 10 години по песимистичния сценарий – ще престане да нараства заетостта, дори ще започне да намалява, тъй като ще намалее броят на населението на активна възраст. И това ще се отрази върху растежа. Връзката с растежа е много ясна. Потенциалното нарастване на БВП е, е сумата от нарастването на производителността и нарастването на заетостта в миналото заетостта 1% от нарастването на БВП се дължеше на нарастването на производителността и 1% на нарастването на заетостта. Нека разгледаме периода след кризата. Тогава положението бе подобно на положението преди. Средните стойности бяха същите като преди. Имаше 2% растеж, като тези 2% бяха разделени повече или по-малко поравно между нарастването на производителността и нарастването на заетостта. В бъдеще, ако допуснем, че растежът на БВП ще е около 2%, за да запазим социалните си стандарти, то как можем да сравним това с нарастването на броя на активното население? Той това нарастване не е със същия темп. То е 1,4%. Ако нарастването на заетостта в бъдеще и при това доста скоро по песимистичния сценарий започне да бележи отрицателни стойности, то ще трябва да ги компенсираме с производителност. В дългосрочен план производителността такъв случай ще трябва да се отвои в сравнение с стойностите си след преодоляването на кризата. Тоест, сега младежите ще трябва неимоверно да повишат производителността си. Производителността ще трябва почти да се отвои. Това рано или късно ще настъпи като необходимост, независимо от това колко оптимистични са прогнозите ни за пазара на труда. Как тогава да постигнем справедливост по отношение на поколенията? Кой ще трябва да отвои почти производителността си? Онези, които сега са млади, онези млади хора, които са в неравностойно положение на пазара на труда. Могат ли те да получат полагащия им се дял? И това ни отвежда до въпроса за разпределянето. Нека допуснем, че Европейският съюз е една единствена държава с една пенсионна система, в която всички на възраст между 20 и 65 години работят и всички над 65 години получават пенсия. Нека допуснем също, че средният размер на пенсията е 47% от средното трудово възнаграждение. В такъв случай можем да изчислим, че вноските от страна на активното по, по население към пенсионната система трябва да са около 14%, за да се изравнят разходите и приходите в пенсионната система. Ще можем ли да поддържаме тази процентна стойност, като се имат предвид там демографските промени? Виждаме, че намалява броят на населението на економически активна възраст, като едновременно с това се увеличава броят на потенциалните пенсионери. Какво трябва да направим, за да запазим средния размер на пенсиите от 47% от трудовото възнаграждение? Ще трябва почти да удвоим пенсионните вноски. Това няма да е възможно. Помислете само за разходите за труд, за нетното трудово възнаграждение. Няма да е възможно двойно да се увеличат вноските за пенсии. Ако изобщо не ги увеличим, то пенсионерите ще трябва да заплатят цената за това. Какво трябва да се направи в бъдеще? Трябва да се намери златната среда между тези два крайни сценария – Сигурен съм, че в бъдеще, като се имат предвид мащабните демографски промени, застаряването на населението, политиците ще помислят за известно увеличаване на пенсионните вноски. Но то ще трябва да е ограничено. Ще трябва да се предвиди горна граница в размер от 20%, например. Това означава, че размерът на пенсиите, тук в червено, ще може да бъде 47% от средното трудово възнаграждение, докато има възможности за увеличаване на вноските. В момента, в който въведем 20% таван, то ще трябва да се понижат пенсиите. През 2060-2070 година, например, разходите от застаряването ще бъдат разделени между бъдещите пенсионери и бъдещите вносители. Пенсионерите ще трябва да приемат по-низки пенсии, а вносителите към пенсионните системи ще трябва да се примирят с по-високи вноски за пенсионно осигуряване. Онези, които са родени в определена година, например родените през 1997 година, настоящите млади хора в течение на живота си ще плащат много по-високи пенсионно-осигурителни вноски в сравнение с вноските по настоящем. Същите тези млади хора по-нататък в живота си, като пенсионери, ще трябва да се примирят с много по-низки пенсии в сравнение с настоящия им размер. Това наричаме ние двойната тежест на застаряването, която ще трябва да понесат през живота си сегашните младежи. Какво ще се случи, ако всеки работи с по една година повече? Разбира се, можем да интегрираме хората на пазара на труда. Ако всеки работи с по една година повече, то ще се увеличат пенсионно-осигурителните вноски, ще се увеличат и пенсиите. Тоест, решението е да инвестираме в пригодността на хората за трудова заетост и в пазара на труда. Председателката, благодаря. Нека използвам още една минута от времето ни. Ще бъда съвсем кратка. Изготвили сме и отделна глава за социалния диалог. Тук констатираме, че младите хора са в по-малка степен представени в профсъюзните организации. Това въжи най-вече за сектора на частните услуги. По-вероятно е младите хора също така да работят на временни трудови договори. Колкото по-голям е броят на такива млади хора, толкова по-малко е вероятно те да са организирани в профсъюзни организации. Освен това, е по-малко вероятно младите хора да са обхванати и от колективни трудови договори в сравнение с по-възрастните работници. Това отчасти зависи от сектора, в който работят. И така младите работници не са достатъчно добре представени в профсъюзните организации може би е добре да се потърсят възможности за по-силното им представителство на ниво профсъюзи. Предприемат се действия, както от страна на профсъюзите, така и от страна на работодателите, с цел преодоляване на разликите между по-младите и по-възрастните работници. Работи се, например, по инициативи като активно остаряване. Говорихме вече за последиците, за пенсиите, за пазара на труда. Препоръките за действия на политическо ниво вече са на лице, например препоръките за придобиването на умения. Освен това, разполагаме и с документа за стълба на социалните права на Европейския съюз. Всичко това е много важно не само с оглед на сближаването между държавите членки и подобряване на положението в социалната сфера в отделни държави членки, но и с оглед на редица аспекти, свързани с поколенията, с подобряването на положението на младите хора, с предоставянето им на повече перспективи за бъдещето. Младите хора трябва да знаят, че институциите правят нещо за тях. Председателката, благодаря ви. Много интересно бе онова, което ни представихте. Не разполагаме с екземпляр от презентацията ви. Може ли да ни предоставите такъв? Така ще можем да го предоставим и на колегите си, които не можаха да участват в заседанието днес. Много е важно да разполагаме с точни цифрови данни. Ако някой иска да вземе отношение, може да го направи. Президент, към ву... Благодаря, госпожо председател. Подобно на вас, благодаря на комисията за тази презентация, която беше много интересна за нас и много полезна. Преди е, кризата от последните години ние много говорихме по тази тема и за съжаление по време на кризата ние се концентрирахме върху темите на кризата и тази тема я забравихме до някъде. Мисля, че има два важни аспекта във вашето изказване. Първо, това е баланса. Баланса, бих казал, вече го познаваме в общи линии, вие просто го прецизирахте и това е важно. Искам да посоча, че някои от нещата, които показахте, са се влушиха още преди кризата. Например, прекаризация на работните места за младите хора, освен това работата на възрастните хора, увеличаване на пенсионната възраст, това започна още преди кризата. Аз искам да цитирам някои по-интересни данни в резюме отказаното от вас. Първо, е, младото поколение, това поколение е плаща е, последиците от всичко това. Е, става дума за хората от 30-35 години. Ако не направим нищо, можем да се окажем изправени срещу млади хора, които е, ще продължат да зависят от своите родители и след това пенсионери, които също трябва да очакват помощ от своите деца, защото пенсиите ще намалеят и е, също така е, увеличаване на възрастта, да речем до 80-90 години и е, тези хора в своята старост трябва да е, получават помощ от семействата си, защото политич... системата не може да им я оказва. Ние познаваме някои от рисковете на бъдещето. Това е една напълно непоносима ситуация, на която е изложено едно активно поколение, едно младо, съвсем младо поколение и две възрастни поколения, които ще трябва да отдадат една част от своето възнаграждение. И най-важният въпрос е какво трябва да направим. Съгласен съм с заключенията, които бяха представени. Не само увеличаването на вноските е Е, нереалистично, увеличаване на възрастта също, ако ги смесим, е, също се получава нереалистична картина. И сега стигаме до възрастта на пенсиониране. трябва да увеличим дейностите на лицата 60-65 години и е, всъщност е, вие предложихте идеята за още една година повече. Аз е, вярвам в това решение. Като либерал смятам, че труда е нещо положително и има достатъчно основание да се твърди, че можем да правим предложения в тази връзка, още повече, че условията на живот се подобряват, но все пак аз мисля, че това е нещо, което не може да стане автоматично, ако не променим условията на труд. В проучването по тази тема, което направих, е, установих, че или трябва да увеличим е, дейностите на лица на възраст 64, 65, 66 години е, и да стигнем до 40-50 години, защото в крайна сметка в по-сложните професии вие сте работили до 62 години, а сега да работите до 65 години не е възможно. Това увеличава умората и предприятията не намират никакви предимства в това, защото индивидуалната производителност на тези работници е твърде ниска. И с това искам да приключа да тласнем напред два а, качествени елемента от вашата презентация. Първо е да се каже образованието. Да, вие посочихте неговото значение и това е обучение през целия живот. Това не е обучение на 20 или 40 години, а обучение, което обхваща и лица над 50 години и след това типа дейност, която можем да извършваме на възраст 65-64 години. Тук ще трябва да се вземе предвид капацитета на производителност, също така умората, и още нещо, което искам да посоча в качеството отношение, това е факта, че трябва да имаме предвид, че в края на активния живот ние можем да стигнем до непълно работно време, а не на пълно заетост – така че, е, може би, ще трябва да помислим и за това и виждаме каква е трудността е, за хората да получат е, едни и същи пенсионни права, когато работят на непълен работен ден те е, имат чувството, че губят пенсията си. И всичко това са неща, по които трябва да си помислим, защото е много трудно да се съчетаят нещата, но смятам, че решенията могат да вървят в очертаната от вас посока. Във вашата презентация обаче ми липсва един елемент, не знам как може да се включи. Това е въпроса за емиграцията. Вие е, знаем, че миграцията през идущите години ще бъде много важна. Какви ще бъдат последиците от нея? Дали ще се намалят разликите в кризата, която представихте? Аз не съм съвсем сигурен. Това е важен допълнителен въпрос към вашето проучване и както казахте, госпожо председател, добре е да получим презентацията, за да можем да я прочетем по-внимателно. Благодаря. Госпожа Харкин ще има думата и след това ще ви оставя да дискутирате. Благодаря. Благодаря на комисията за отличната презентация. Аз в момента трябваше да отида на друго място, но толкова ми е интересно, че реших, че е абсолютно е необходимо да остана и да изслушам. Колегата Рошфор правилно коментира почти всичко, което аз исках да кажа и няма да се повтарям. Но Вярно е, че темата някакси ни се изплъзна от вниманието поради многото други неща, които трябваше да обсъждаме. Та не бяхме достатъчно концентрирани върху нея. Ние имаме определено отговорност да направим така, че всички социални партньори да бъдат ангажирани в изготвянето на решения, защото те представляват всички поколения. Това е много важно. И е, както казахте, повечето хора не са наясно с кризата, която наближава. А обаче посланието не бива да разделя, в този смисъл не бива да е, разделя поколенията защото създаването на една пропаст между тях не е, обслуж... не е от полза на никого. Трябва да се търсят устойчиви решения. Всичко друго не би постигнало нашите е, цели. дали ще се отвоят пенсионните вноски, дори да решим това, това не би било достатъчно. Съгласна съм с коментирането. Дали ще се търси по-дълъг трудов стаж, но тук се поставят въпросите за това, доколко може това да стане. Просто е, трябва да сме наясно, че е, нещата в момента са обърнати с главата надолу. Младите хора е, нямат желания, им се налага да работят на, вре, на половин договор, да речем. Може би възрастните трябва да могат да работят така, а младите да имат пълна заетост. Не знам дали можем някакси да обърнем кораба в обжатна посока. Добре е да помислим по този въпрос. В има смисъл, когато хората стигнат до някаква възраст, 60 и нагоре, е, пенсионирането изглежда почти автоматична възможност. Това е общото мнение, но трябва малко да променим възприятията. Но не да казваме на хората, трябва да работите до 67, 68, 69, а да създадем системи, които да дават възможност на хората да или да излязат от трудовия живот, или да го направят така, че да, това да не е, е като заплаха на тях, а по-скоро отговорност за поколенията. Yeah, finally, the last comment is important as well. И накрая, въздействието на миграцията. Е, благодаря, чух отговора и на този въпрос и затова ви благодаря за всичко. Благодаря, госпожо Кауфман. Е, имате думата, вие решете кой е, от вашите сътрудници ще се включи в дискусията. Благодаря, много интересни са коментарите. По въпроса за миграцията ще дам думата на моите колеги но действително той е засегнат в доклада. Нека да кажа, вие коментирахте, че е, степента на заетост на по-възрастните беше ниска и преди кризата. Така е, но има положителна тенденция, понеже през 2006 заетостта за по-възрастните е била 43%, сега е 55%. Тоест е, устойчива тенденция за увеличаване на трудови на участието в трудовия пазар на по-възрастните. Това трябва да продължи. После. Действително има значение какъв е видът работа, Страните членки имат своята роля в това отношение, социалните партньори. Ние не бихме могли да да решаваме е, как, какво да е, да речеме, заедостта спрямо възрастта, но би могло да се търси система така за излизане от трудовия живот е, постепенно с намаляване на е, процента заедост. После, говорите, че трябва да се повиши про, производителността за младите. Не, аз съм убедена, че тя трябва да се повишава за всички. Ученето през целия живот дава възможност тази производителност да се повишава и за по-възрастните. Не можем да искаме само от младите да се получава този резултат. Трябва да работим на всички фронтове. И ако мога да се върна отново на темата часове заетост, по отношение на безработицата сме се вързали на цифрите от 2008, обаче това е процента за етост, а не броя работни часове. Значи броя на заетите е по-добър – но броя на работен, изработените часове е също толкова важен. Той е и показател за неравнопоставеност. Така че е добре да имаме и този тип статистики. После. Определено сме съгласни с това, че не бива да обвиняваме никого. Опитваме се да направим доклада така, че да насочим светлината на прожектора към младите, но не следва по тази причина да обвиняваме по-възрастните. Въпросът е какво може да се направи за облегчаване на положението на по-младите. И накрая, за иммиграцията бих искала да кажа първо – че в преходния ни доклад посветихме цяла глава на миграция и, и в зависимост от уменията и това, което се прави и от е, половата или от кой пол са хората, е, има различна степен на интеграция. После е, в препоръките на европейския семестър могат да се дават е, е, насоки за интегриране на мигранти. Така че те да имат по-добър шанс да се включат в е, трудовия пазар. Всичко това започва и с грижа за децата, за интегрирането им, за подобряването на техните умения, социалната мобилност и по отношение на моделите, които бяха разработени, можем да опоясним, те е, дават възможност какво може да се направи за разширяване на трудовата сила, като по-добре се интегрират мигрантите. И преди да дам думата на колегите, нека да поясня, че става дума за модели симулации. Не, не констатираме в доклада, че всеки трябва да работи по една година в повече. Просто коментираме какво би се случило, ако се работи една година повече. Но положението е различно за различните страни. Някои може да са по-напреднали, други да се повлияват повече на този тип решения. Съвсем накратко. Засегнахме въпроса за иммиграцията в доклада. Е, имаме някои така, предположения и ако се увеличи темпа на миграция, даже ако се отвои до 2020, което е по-малко от е, много непосредствен срок. Ще се намали натиска върху производителността, но той няма да изчезне, той ще си остане постоянен. После, ако мога да покажа, когато е, говорим за намаляване на пенсиите, тук в е, таблицата виждате, е, примерно, ако решим, урязват се пенсиите. В нашия доклад не се е, включва възможността за е, интегриране на мигрантите и за е, друг вид е, пенсиониране. Тоест, това е въпрос на а, система, която а, трябва да интегрира и увеличаването на възрастта, и увеличаването на производителността, и увеличаване на ръждаемостта. Има много е, симулации на базата на политики в страните членки, на базата, които са обър... насочени към а, разходите на, за труд, а, включване на трудовия пазар и други. Благодаря. Благодаря, че ни предоставихте всички е, тези е, данни и въпроси, по които ние, на които ние ще трябва да дадем отговори в близките години. в 12.30 свършва превод и ние ще приключим тогава. Нека да кажа отново, че наистина беше много интересно да получим тази информация и се надяваме да можем да, из, да изпратим на всички членове на нашата комисия, които отсъстваха от заседанието, за да могат да я проучат. Ще е, се е, срещнем отново с вас. Ние сме комисия по заетост и социални въпроси и е, би трябвало да обърнем и погледа си и мисълта си към бъдещето, така както сме, сте го направили ние. Сме много благодарни. Благодаря, госпожо Кауфман, благодаря на вашите сътрудници. Очакваме с нетърпение и вашата презентация, така че да можем да я изпратим. Is... Следващото ни заседание на 4 декември след обед между 3 и 18.30.